трябва да одобрим дневния ред. Не знам дали имате коментари. Ако няма, преминаваме направо към втора точка съобщение на председателя. Както обикновено имаме пълен езиков режим. И освен това съм длъжна да ви кажа, че настоящото заседание ще се предава на живо по интернет. Преди да дам думата на господин Рубик, искам да приветствам с добре дошли една група от Германският младежки съвет. Добре дошли! Предполагам, че сте дошли тук, за да слушате за дискусията по младите предприемачи. Давам думата на господин Рубик и започваме работа по същество. Благодаря, госпожо председател. За нас е голяма радост, че днес можем да обсъдим програмата Еразъм за млади предприемачи. За нас парламента тази програма сега под знака на младежката безработица е абсолютен приоритет. Като пилотен проект тя стартира през 2008 година. Междувременно тя се превърна в един успешен проект и искам да благодаря на колегата Петела, който работи активно по нея. Преди всичко се радвам, че мога да поздравя колегата Кройцман, който в ролята си на докладчик се грижеше за развитието на програмата. Заповядайте. Благодаря, господин председател, дами и господа, колеги. Радвам се, че съм в Европейския парламент. Искам да благодаря сърдечно за поканата на Комисията по бюджет. за това, че ще мога да изнеса доклад за програмата Еразъм за млади предприемачи. Така или иначе всичко говорим на английски, така че съкръщението е Косме. На 20 юни на трилог беше постигнато окончателното споразумение компромис, който ще бъде прият от съвета. Тази програма е много важна за средните предприятия и за създаване на работни места в Европа. Най-вече условията на криза, когато една трета от хората са без работа, ролята на средните, малки и средни предприятия не е дооценена. Хубаво е, че има програми за малки и средни предприятия, като Косми играе основна роля. На Стремим се да осигурим повече средства, да намалим бюрокрацията, да осигурим достъп до пазара. Косме ще, е, ще бъде финансирана между 2014 и 2020. Първоначално комисията предложи 2,3 милиарда евро, но за съжаление средствата бяха съкратени. Всички сме запознати с дискусията в съвета. За съжаление, програмата Косме пострада до някъде от намаляването на финансирането. Цитирам. Програмата Косме е част от програми за мобилност за млади предприемачи, за развиване на техните умения да създават работни места, да се да работят с информационните технологии. Именно за това е създаден и Еразъм за млади предприемачи. През следващите 7 години трябва да бъдем гъвкави, що се отнася най-вече до наименованието. Комисията обаче ни увери, че мярката е разъм за млади предприемачи би трябвало да бъде продължена. Първоначално трябва да се занимаем с правното основание. Еразъм за млади предприемачи беше създадена през 2009. Колегата Рюбик вече го спомена. До септември 2012 12, бяха подадени на 2400 заявления. Беше проведена обмяна на опит между различните участници. В текстовете за Косме се казва, че Комисията може да провежда мерките за млади предприемачи в рамките на програма Косме. Както виждате, тук ударението пада върху може, т.е. комисията не е длъжна, тя може да осъществява тази програма. Тази формулировка обаче трябва да бъде променена, за да може комисията през следващия финансов период да получи повече гъвкавост бюджетът за мярката на Космо възлиза на 2,5% от целия бюджет. Това разпределение обаче е само индикативно. Комисията може да отдели повече пари за тази програма. Що се отнася ако искаме да увеличим бюджета на програмата до 5%, т.е. до 102 милиарда евро, този проект трябва да мине през одобрение на Европейския парламент. За мен обаче отделянето на толкова средства не е вероятно. Гъвкавост означава, че трябва да използваме възможностите на Европейския парламент за да могат, ресурсите на тази програма да бъдат изчерпани до край, да бъде осигурено достатъчно финансиране. И в бъдеще младежката безработица ще продължи да расте и тази програма има огромно значение. Това дава шанс на младите хора да станат самостоятелни, да започнат самостоятелен бизнес. В Европа, за разлика от САЩ, също и в Германия, са много под това, което бихме искали. И ако Европейският съюз даде възможност на младите хора да се възползват от този, от този шанс, това е именно чрез такива програми за насърчаване и подпомагане. И ако разгледаме положителните страни на тези програми за насърчаване, трябва да обърнем внимание, че програмата не трябва да бъде много осложнена а нейният обхват може да бъде дори увеличен. Благодаря. Благодаря, колега Кройцман. Искам да спомена, че това е публично, публично седание. То се предава на живо по веб стриминга. И искам да помоля всички оратори, ако е възможно да говорят народния си език. Е, има и досие към програмата, което е налично в залата. И така стигам до нашия първи гост. Това е господин Кристиян Вайнбергер, главен консултант от Генерална дирекция предприятия и е, от, главна дирек, от е, Генерална дирекция предприятия и промишленост, който е, е още от началото работи по тази програма, винаги е подкрепил програмата в парламента. Искам да му благодаря сърдечно и му давам думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. За мен е чест, че съм в Европейския парламент и мога да докладвам за пете години след поставянето на началото на програмата. Може би знаете, че Косме е финансовият чадър, но имаме и политически чадър за дейностите, насърчавани за, политиката свързана с насърчаване на приемачеството. И а, това е а, акта за малкия бизнес. Много се радвам, че заместник председателят Таяни скоро след встъпването си в длъжност дойде в Страсбург, за да изрази своята подкрепа за програмата. Той си остава убеден поддръжник на програмата. Както казахте, тази програма има конкретно отражение върху живота на европейските граждани. Сега ще разгледам накратко няколко въпроса свързани с програмата. Най-напред да ви кажа как функционира тя. След това няколко думи за целите, ще поговоря за резултатите и накрая ще формулирам основните заключения и перспективите. Как функционира? Целта е да насърчи обменът на опит, изграждането на мрежи за нови европейски предприемачи, посредством посещения в малки и средни предприятия в други страни. И така, едно малко или средно предприятие е домакин на предприемач от друга страна в продължение на месец-два. До някъде прилича на програмата Еразъм за младежи, но разликата е в това, че програмата не е асиметрична, а симетрична. Предприемачът домакин трябва да отдели 5 часа на посетителя. Новият предприемач. Тук имаме представители на двата вида предприемачи. Те ще ви кажат повече подробности. Целта е първо, да се улесни да се улеснят предприемачите в началните стъпки. Е, не просто да формулираш идеи да тръгнеш, но да обсъдиш идеята с друг предприемач, да се е, формулират е, конкретни стъпки, за да се намали вероятността от провал. Втората характеристика е това, че програмата помага на предприемачието домакин посредством нов, идеите, които предлага новият предприемач и по този начин се насърчава новаторството и международния характер. Крайният резултат е повишаване на конкурентоспособността. Ето тук е показано как функционира програмата. Имаме различен брой посреднически организации в Европа, около общо 150. Те организират а, този обмен. След малко ще навляза в повече подробности за това какво правят. Сега, ползата за новият предприемач, тя очевидна, той получава съвети от опитния предприемач, развива международни а, контакти а, и познания за чужди пазари. Ползата за предприемача домакин може би не е толкова очевидна. Но всъщност предприемачите проявяват силен интерес, защото научават повече за международните пазари. Те получават помощ от млад човек за развиване на новите пазари и имат възможност да изградят нови партньорства. Знаем, че 50% от приемащата и посещаващата страна запазват контактите си след приключване на програмата. Сега първата стъпка е кандидатстване онлайн и Представя се CV-то, бизнес плана, мотивацията. Е, заявката се проверява от е, посредническата организация и ако на е, заключението е, че става дума за сериозен предприемач, за сериозен кандидат, а не просто такъв, на когото е хрумнала някаква идея. Две, се осъществява контакт между двете страни. След това се търси в каталог възможни партньори Посредническите организации създават контакт с международни посредници в други страни, за да привлекат подходящ предприемач. Третата стъпка е сключване на договор, т.е. трябва да се договорят целите, продължителността, целите, съдържанието и освен това документ за ангажимент, който се подписва от двете страни. Четвъртата стъпка е престоя в чужбина, както казах, между 1 и 6 месеца. Също така, испанският предприемач, виждате на картата, че испанският предприемач е в Германия и германската организация му осигурява подкрепа. Петата стъпка е обратната връзка. Ние искаме да ни представят информация за това как е минала, минал престоя, кое е минало добре, кое не, за да можем да вземем мерки за бъдеще. Предвижда се финансиране за покриване на разноските по престоя. Те са Сумата е между 550, 1200, 1500 евро на месец за покриване на разноските по престоя. И така, кои са основните а, субекти? Новият предприемач, приемащия предприемач, посредническите организации. На европейско ниво а, имаме коорди... координационен, а, координационна служба. Ние ще чуем изложение от една такава координационна а, служба. и Европейската комисия тази, която разработва политиката, осъществява финансовото управление. И така, в обмена има четири стъпки, за да обобщя. Първото е заявка онлайн, след това е а, подбор, а, сключване на договор и накрая обратна връзка. Сега, какво очакваме от тази програма? Много са полезните аспекти на програмата. Първо на оперативно ниво бюджетът ще даде възможност за 5 до 700 обмена на година и това е първата цел. В началото, по време на пилотната фаза, имаше проблем но мисля, че е, вече влязахме в релси, така да се каже. Освен това, искаме да насърчим е, изграждането на е, развитието на, на стопанска дейност. Статистиката показва, че сме постигнали успех. Освен това, искаме да повишим качеството на бизнеса и предприемачите, когато започнат своя бизнес, са много по-уверени след като са участвали в програмата. Искаме да засилим международната дейност на предприемачите. 35% от приемащите предприятия решават да засилят международния характер на своята дейност, след като са приели предприемач по програмата. Освен това, искаме да помогна за създаване на нови работни места. Новите предприятия създават около 4 милиона и половина работни места на година. Ето защо е хубаво да се създават нови предприятия. Вече споменах, че се намалява процента на провал в началото. Освен това, повечето приемащи предприятия съобщават, че се е подобрила новаторската дейност. Ние ще проведем допълнителна оценка, за да видим каква част от поставените цели са били постигнати, но първите заключения на консултанта сочат, че потенциалът е голям и сумата, която е необходима, за да създаде едно работно място по тази програма, е под 10 000 евро. И според нас това е много конкурентна сума. Сега да разгледаме резултатите. Ще бъда съвсем кратък. Вие можете да погледнете диаграмата по-късно. Имаме 7000 предприемачи, 15% са отказите на предприемачите, които не отговарят на условията. останалите биват включени в каталога. Увеличи се рядко броят на посещенията и синята крива показва приключените посещения. В, към момента са приключени 14 000 партньорства. Също така се увеличава броя на изпълняваните партньорства. Това е показано в оранжевата линия. 280 предприемачи в момента са на посещение е, при чужд предприемач. Е, получаваме всяка седмица 50 до 7 регистрации. Тези регистрации са от различни страни, те са насочени към различни страни. Разпределението е доста неравномерно. Тук виждаме, че повечето от новите предприемачи искат да отидат в Обединеното кралство и приемащите страни също искат да приемат предприемачи от Обединеното кралство. На второ място е Германия, Франция, Италия, Испания, Холандия. Швеция, Белгия и Австрия. И така, в много страни има силен интерес. Някои от по-малките страни не разполагат а, с а, а, достатъчни средства за реклама. Сега тук виждате големи различия между ефективността на посредническите организации, които а, правят подбор на двете страни. Ние полагаме усилия да се работи на пълни обороти, що се отнася до секторите. Разнообразието е голямо. Един от най-сериозните е секторът на услугите – Също така виждаме, че новите предприемачи имат значителен професионален опит. Не искаме току-що завършите студенти да бъдат мнозинство, но повече от 50% имат повече от една година професионален опит – Имаме много предприемачи, които вече са започнали свой бизнес. 8% от кандидатите имат над 8 години професионален опит. Структурата на приемащите са предприятия с двама до петима служители. Що се отнася до източниците на информация, виждаме, че посредническите организации, на тях се пада най-големият дял. Освен това имаме вебсайт и социалните медии също играят важна роля. Що се отнася до обратната информация, която получаваме, виждаме, че новите предприемачи в огромното си мнозинство характеризират своят престой като много полезен. Също така виждаме в долната схема, виждаме, че много от тях възнамеряват да започнат бизнес веднага след връщането си, тъй като без друго са били подготвени преди да тръгнат. Що се отнася до приемащите предприемачи, виждаме, че процента на удовлетворение е много висок. До, до някъде това е изненадващо, защото те са проявили желание да участват, не получават възнаграждение, но са удовлетворени от резултатът. На следващият диапозитив виждаме, че основните дейности, които новите предприемачи работят са новите пазари, обсъждане на собствения бизнес план и усъвършенстване на произвежданите продукти. И така, доказателство за успехът е увеличаващият се брой обмени. В началото процента е бил доста нисък, сега стигнахме до доста добри равнища. За да увеличим още повече участието, ние ще имаме нужда от повече бюджетни средства. Всяка година има покана за проявяване на интерес интерес от страна на посреднически организации в рамките на шестия цикъл. Крайният срок за внасяне на документите беше 9 юли. Бюджетът, който беше предоставен, беше 5 милиона. Предложените предложения бяха 91, а исканите средства бяха 35 милиона. Ние ще водим преговори, за да, постигне, за да се увеличат бюджетните средства. И така, за, за да обобщя. Искам първо да кажа, че Идеята се оказа успешна. В началото никога не знаем какъв ще бъде резултата. Малко като в бизнеса имаш идея, но след това трябва да я провериш на практика, но се оказа, че идеята е успешна. Получаваме много ласкави оценки и от приемащите страни, и от посещаващите предприемачи. Има данни за пряко отражение в конкурентоспособността. Има положителен доклад за оценка. И това е пряк отговор на проблема с младежката безработица в Европа. Предизвикателствата. На първо място има сериозни различия а, между качеството на, в качеството на отделните посредническите организации. Ние сме разработили наръчник за това как да работят. Имаме наръчник за качеството. През септември ще представим кодекса за поведение, какво се очаква от една посредническа организация, така че и онези, които до сега не дават добри резултати, в крайна сметка да усъвършенстват своята дейност. Искаме да се подобри е, взаимодействието между двете страни. Също така все още не сме достигнали необходимата критична маса и това ли, личи особено в процеса на подбора на двете страни. Има недостат... Бюджетните средства не са достатъчни. Освен това, е, непрекъснатите искания за намаляване на човешките ресурси в комисията определено не е от полза за дейностите на, свързани с насърчаването. Още няколко предизвикателства. Необходимо е посредническите организации трябва добре да разберат какво точно се очаква от тях. Освен това, всяка година е, има нови посреднически организации, които трябва да бъдат квалифицирани, обучени. Нямаме национални координатори. И това е въпрос, на който трябва да обърнем внимание. Освен това, е, има едно деликатно равновесие между усилията за насърчаване и реклама и подборът. Подборът е много важен. Трябва да сме сигурни, че сме е, съчетали добре двете страни какво предстои? Както виждате, е, Еразъм е вече част от програмата Косме и то е, напълно интегри... интегрирана част от Косме. Предвидени са бюджетни средства от бюджета на Косме. Освен това, Програмата ще се осъществява от Европейската агенция за конкурентоспособност и новаторство. Това би трябвало да стане от началото на следващата година. Независимо от това, ще имаме отделна координационна служба, която да осъществява ежедневната дейност. Надяваме се така, да, надяваме се да се засили ко, синергията, но в момента няма план за сливане на е, дейностите, които осъществява агенцията с, с службата по конкурентоспособност. Искаме да създадем специална работна група, която да, отсе, която да види къде има проблеми, кое може да се усъвършенства. Искаме да през 2020 година броят на посещенията да бъде 10 000. В момента имаме бюджетни средства за 2000. Надявам се до средата на 2014 година ще успеем да представим доклад. Надявам се, че успях да ви представя програмата с различните елементи. Обеден съм, че не можем да не се радваме, че инициативата тръгна и а, сме е, радваме се на доброто сътрудничество с Европейския парламент, което е от полза за предприемачеството е, и е, новите работни места в Европа. Благодаря. Въпросите ще бъдат след следващите изложения. Сега думата има Микаела Бандини. Тя е приемащ предприемач от Viaggi di Архитектура от Италия. Заповядайте. Моля ви, включете си микрофона. Uh, good morning. Thank you very much for the invitation. Здравейте, благодаря ви за отправената ми покана. Е, нашето седалище е в Матера, в Италия. Поначало се тесме колебливо към програмата Еразъм за предприемачи, тъй като, както тук вече се каза, не, не видяхме за себе си някаква непосредствена полза. Нещата започнаха преди около година и половина, когато първият приехме първия предприемач в Матера. Виждате, фото са малък град, огромна безработица, около 40 засягаща най-вече младите. Е, числеността на населението е 55 хиляди. Е, това е паметник на културата, вписан в списъка на ЮНЕСКО е, на световното наследство. Издръжката на живота обаче в Матера е много ниска, от което следва, че бюджетните средства, около 800 евро на месец, които получава кандидатът, предприемачът, му дават възможност да се издържа без каквито и да било проблеми. Около 200 евро е наймат на една стая в града. They didn't need to integrate in any way with, with um, other funds. Um... И фактически не, не е нужно е, е участниците да прибягват до каквито и да било други средства. Е, расте международното присъствие в, в града. Е, гради изгражда се е, университетски обект за приемане на чуждестранни студенти. Матера кандидатства да бъде обявена за Европейска столица на културата през 2019 година. Имайки предвид малките мащаби на това населено място, нашият опит сочи, че гостуващият предприемач може лесно изцяло да се интегрира, да се включи <coughs> социално в живота на града. Освен това, разстоянията са кратки, ходи се пеша. Ние приехме трима е, чужденци и те, и те добре опознаха е, Матера и, и, и Италия, можем да кажем. Сега ние сме малка, наистина, фирма, работим по различни маркетингови проекти, по всеки от проектите обвързваме в мрежа между 10 и 20 на души. На място обаче при нас е, работят само 3 души. Ето един от проектите ни е VIA архитектура – това са архитектурни пътувания. Главният проект, по който работим по настоящи, е, е визуална популяризация на историческото и, наследство и, красотите на Италия. А, а нашите кандидати бяха от Холандия, Унгария и Швеция. Ето го първият, Каспар Дидерик. Той ни гостува около 6 месеца на място в Матера и целта му беше да е, започне да организира е, пътувания около разказ, е, повествователен туризъм, ако, ако щете да го наречем. Той си беше взел е, е, една малка видеокамера и Заедно започнахме да, да изработваме такива туристически разкази. И, и през първата година, след е, е, приключването на, на работата с него, имахме възможност да му възложим договори на обща стойност до 20 000 евро. Било то пряко, било то ние в качеството си на посредници е, по поръчка на други за да работи този човек, да, да, си, да си закупи професионална техника. Каспар по-настоящем живее в Матера и работи вече из цяла Италия. It was Hungarian. Uh, she unfortunately only stayed with us for a month. Um, if I... Ето и в и гостинката ни от Унгария, която за съжаление успя да остане само един месец. Ако ми позволите, известна конструктивна критика, един месец не стига. Определено не стига за, за нещо повече или по-малко дългосрочно като проект. Е, чудно момиче е Жанет. Е, работи по проект Цифров ежедневник, Изабел Пало от Швеция, която ни гостува за три месеца. Тя, тя е журналистка от Питеа, от Швеция. Хични се тръгваше не, не беше много сигурно какво всъщност иска да направи. Да, да, да започне свое издание в интернет, блог или, или нещо подобно. Но, но ние работихме с нея по, по проектирането на страници в интернет, по тяхното позициониране. Ето, е, е, един от нашите нови сайтове, е, Милански експо турове, поверихме и го тя започна да го разработва и, и я водихме стъпка по стъпка е, по, по изграждането на, на съдържанието. Проектът е, се развива много добре. Вижте, преведен на китайски. Е, и Изабел координира езиковата част, преводи, е, е, е, иллюстрациите и така нататък. Сега, разбира се, въпросният сайт е посветен на Милано. И след три месеца работа по проекта, аз сметнах, че би било добре да, да изпратим Изабел до, до Милано. Така е да види на място за какво е писала. Но нямахме застрахователно покритие за, за такова едно пътуване. А ние и, и фирми като, като нашата са свързани с непрекъснати командировки, непрекъснато пътуване нагоре-надолу, за да си вършим работата. И, и би било добре, като препоръка, нашите гости, посетители да имат пълно застрахователно Покрити с пътническа застраховка, за да, за да може да пътуват по-широко. -по Какво научихме ние? Нашият опит определено можем да кажем е положителен. Много от нашите гости виждат неща, които ние не сме забелязали преди това ние посвещаваме до, до половин година на, на, е, на разработката на една страница в интернет и, и понякога, е, е, съсредочайки вниманието си върху непосредствената работа, човек не, не вижда по, по-широкото и, и, и, и някои особени аспекти, някои недостатъци, които е, ние сме пропуснали. Така че тези наши гости са и, и външен наблюдател, който е, в нашия случай се оказва от полза. Та, значи, тези гостуващи предприемачи имат възможност също да, да споделят своите знания, своя опит. Е, нашият пазар е тясно нишов, разбира се, е, и, и ние добре разработваме тази ниша, но, но има и други ниши, има и други наистина твърде тесни ниши, които не са освоени. А в това отношение може да се постигне конкурентно способност. А, и за това могат да ни помогнат и младите предприемачи, които ни гостуват. Така че определено а, схемата е взаимоизгодна. А, доктор Уайнтбъргър казва, че да, домакинът не получава никакво възнаграждение, вярно е. Но, но лично аз а, се обогатих значително като, като, като знания. Благодарение на този опит, ние следващия месец ще започнем работа в, в нови помещения, по-широко ще бъде, по-удобно ще бъде и ще можем да, да приемаме повече участници в програмата. Ще имаме 20 работни места с естествено компютъризирани, ще имаме апартамент, е, помещения за, за настаняване и фактически настаняването ще бъде при нулеви разходи. Защо го правим? Защото е, е, точно тази нова гледна точка, този международен опит може да ни бъде на нас от голяма полза. И ето на, завършваме с цитат един, от един от Мечопух. Човек не може да седи въгъла на гората и да чака света да му дойде. Понякога трябва да отиде а, и той при света. Благодаря. We should ask our engineering uh, department to start. Благодаря. Е, моля сега техниците да пуснат видеоматериала, който сме приготвили.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 фирма Велоблик в Клайпеда, това, което видяхме тук. И няколко седмици е бил нов предприемач. Сърдечно добре дошли. Заповядайте. Казвам се Римидос Буткус. През 2009 участвах в програмата Еразъм за млади предприемачи бях прият в град от фирма за е, куриери с велосипеди. Разбрах на, за тази програма на конференция по време на седмицата на предприемачеството. Трябва, разбира се, много зависи от късмета да бъдеш включен в такава програма. Слушах презентации на няколко семинари за бизнеси и ми беше много трудно да открия контакти. Всички говореха немски като чужд език, а също и за това Германия или Австрия бяха единствените възможности също така ставаше въпрос за сезонен бизнес. Започнах да търся организации, домакини, пишех писма по електронна поща, Обърнах се към предприемачески организации в Австрия и Германия. Успях да осъществя първия контакт с фирма в град, но беше много трудно, защото докато, из, докато изпращах електронни писма, те попадаха в техния спам и за това хората, които биха могли да ми бъдат полезни, изобщо не, мож... не ги получаваха. Тогава веднъж, по случайност, мое писмо беше прочетено от домакина и установихме контакт. След, след това успяхме да се свържем с посредническата организация в Австрия. Когато бях прият в фирмата, всички бяха много приятелски настроени. Мислих, че защото всички сме на една и съща възраст, опитвахме се да бъдем любезни един с друг и смятам, че бъдеще това ще бъде много важен фактор. Необходимо е да се напомня на домакините, че след като приемат някого като а, стажант, трябва да преценят кой може да му бъде от помощ и кой може да се, ще се превърне в бреме. Новият предприемач също трябва да разбира защо му се дават съвети и кога е най-добре да, гледа, да си седи тихичко и само да наблюдава отстрани. Мисля, че тази програма е много полезна, защото тя осигурява възможности е, за да се запознаеш е, с е, определени услуги. Именно това стана с мен, защото през 2001 видях един куриер на велосипед в Хамбург, Германия и това ми направи голямо впечатление. През 2009 отново се върнах към тази идея. Възможността за получаване на бързо финансиране е една от причините, поради които реших да участвам в програмата. Иначе щях да продължа да работя в една определена фирма. Този достъп до финансиране е много полезен за начинаещи предприемачи, за нови предприемачи. Искам да кажа, че Домакинът също трябва да има полза от програмата, защото той също може да погледне на своя бизнес от нов ъгъл. Новият предприемач, който работи в фирмата на домакина, може също да помогне, да даде съвет. Също е възможно да се обменят бизнес идеи. Аз поддържах контакт с фърмата на домакина за нов предприемач. Това също е полезно, защото той може да види бизнес модела отвътре. Няма нужда да измисляме колелото. Просто можем да получим вдъхновение и мотивация. Можем да се научим за подробности за бизнеса. И след това ще, как да започнем свой собствен бизнес. В моята фирма в допълнение с продажбата на велосипеди ние предлагаме нова услуга. Моби Пол. Моята услуга, моята куриерска услуга е много перспективна и има много добро бъдеще. Искаме да разширим нашата работа в други градове, Можем да наемаме студенти, които да работят почасово. Това е много полезно за хората, защото няма да им се налага да обикалят около градовете, за да доставят някой колет. Като мисля за бъдещето, искам да кажа, че е необходимо да се, да се промотира тази програма по-добре. Трябва да говорим за нея в училища, университети, в бюра по труда трябва да се осъществи близък контакт между предприемачите и местните власти. И съответно местните координатори трябва да получават повече информация за програмата. Благодаря. Благодаря за този пример от практиката, за този успешен практически пример. Сега преминаваме към следващата точка от програмата. Как се оценява мрежата за подкрепа? Представям ви господин Арналдо Аброцини. Той е генерален секретар на Еврокамари. Това са економическите камери в Европа. Давам ви думата. Благодаря. Members of the European Parliament, благодаря, господин председател, уважаеми депутати, колеги. Еврокамари управлява много европейски програми. Ние развиваме дейност в Европа и в цял свят. Има обаче една програма, с която много се гордеем, и това е Еразъм за млади предприемачи. В зависимост от гледната точка от която гледате на нея, на работодателя, заетост, предприемачество, източник на богатство за страната, Еразъм за предприемачи да, е много добро решение. Ето защо от самото начало Еврокамери участва в разработването и усъвършенстването на програмата. От самото начало на програмата през 2007 година аз началото на програмата е резултат от интензивни разговори, лобиране в Европейския парламент. Беше прият бюджет за програмата от тогава насетне ние участваме пряко като Европейски координационен център или е, чрез активното участие на мнозина наши членове като посреднически организации. Тук виждате ние разделихме програмата на четири етапа. Ще кажа по няколко думи за всеки един от тези етапи. И след това ще видим какво можем да включим, да предвидим като бъдещо развитие. И така, самото начало. Първия етап на програмата е всъщност замисълът на програмата. Възоснова на програмата, на концепцията за еразъм за студенти, а именно мобилността, беше основата, на която се разви Еразъм за млади предприемачи. И така, програмата надгражда върху идеята, че да бъдеш добър предприемач в своята страна, трябва да натрупаш опит. Този опит може да бъде натрупан с помощта на опитен предприемач. И така, съчетаването, осъществяването на контакт между тези, които искат да развиват бизнес, с тези, които вече имат опит в бизнеса, е основният фактор в началото. След това преминахме към следващия етап. И това беше натрупването на количество, привличането на онези, които могат да създадат бизнес и онези, които имат желание да обучават бъдещите предприемачи. Тук се създаде и мрежа от посреднически организации в цяла Европа – това не е дейност, която се осъществява в един град, да речем Брюксел, в един офис, а е дейност, която изисква добро разбиране и добро познаване на ситуацията в съответната страна и регион. Ето защо мрежата на посредническите организации – е задължителен и много важен елемент на програмата. Без а, а, опитът на тези хора, е разъм за млади предприемачи нямаше да постигне успех. Третият етап е свързан с качеството. И така, полагане на началото на дейностите, и постепенно повишаване на качеството. Качество от различна гледна точка. От гледна точка на качеството на самата мрежа, чуваме, че качеството на посредническите организации не е равномерно в Европа. Подобряване на качеството на процедурата и качеството на кандидатите и приемащата страна, защото един обмен може да се окаже безсмислен от друга страна, както чухме, има и посещения, които са постигнали много добър резултат и от които има полза. И сега, следващия етап е оценка на взаимодействието цена-полза. Тук трябва да се обърне внимание на няколко елемента. Първият е оценка на самата програма. Чухме тук представители на Европейската комисия. Да, програмата е полезна. Оценката на тези, които участват в програмата е много положителна. След това обаче трябва да видим как можем да усъвършенстваме програмата и да постигнем онази критична маса, с която все още не разполагаме. Тя може да бъде постигната по два начина. Първо, повишаване, увеличаване на бюджета или повишаване на ефективността. Двата елемента не са непременно противоречиви. Те могат да бъдат постигнати успоредно. Повишаването на бюджета е важна стъпка. Разъм за предприемачи е включен в бюджета Козме, но този бюджет имайки предвид сегашната ситуация, няма да може да финансира повече от 1500 посещения на година. Смятаме, че има какво да се направи, за да бъдат показателите по-добри. Комисията си е поставила за цел 10 000 но със сегашния бюджет това не е възможно. Ето защо трябваше да се намерят творчески пътища, към допълване на бюджета за млади предприемачи. Можем обаче да положим усилия, за да се повиши ефективността на разходите. Към момента всяко посещение струва между 8 и 10 хиляди евро, което е много. Повишаването на броя на посещенията ще ни помогне да намалим индивидуалните разходи за всяко посещение. Защото от тези 80, 8 до 10 хиляди 50% са организационни разходи и административни разходи. Тези разходи няма да се увеличат, ако увеличим броя на посещенията. Останалите 50% което са всъщност средствата за покриване на разноските по престоя, ще се увеличат в, в зависимост от количеството. Но по този начин ние смятаме, че ще увеличим качеството на програмата. И смятаме, че има потенциал за повишаване на ефективността. Има още един важен аспект когато се обърнем към ДОВ предприемач, за да го привлечем, най-лошото впечатление, което можем да създадем е, че за да станеш предприемач, трябва да преминеш през тежки административни процедури, които нямат край. И ако това е впечатлението, което създаваме в управлението на Еразъм за млади предприемачи, ще сбъркаме. Така че трябва да упростим процедурите. Според всички европейци, намаляването на административните тежести е област, в която трябва да се работи. Ето защо смятаме, че в тази програма има потенциал за намаляване на административните разходи и разходите по изпълнението, които са на необосновано високо равнище. Още две предложения за бъдещето. Разбира се, ние с радост бихме участвали в цялостната оценка на програмата по повод петата и годишнина. Но и на този ранен етап бих искал да споделя няколко идеи. Първо, вече ни беше казано, че сливане със съществуващата мрежа на оператори на място не може да се не е реалистично. Заедно с това обаче, изграждането на връзка с съществуващи мрежи, като мрежа за предприемачеството в Европа, е, е напълно реалистична цел. Става дума за мрежа оператори, които вече е, работят и предоставят услуги на бизнеса. Също въжи и за членовете на моята организация, които са посреднически организации, те имат доста контакти на място. Днес има 180 посреднически организации, но това не отговаря на потребностите на потенциалните предприемачи. Ние трябва да увеличим броя дори в рамките на мрежата на посредническите организации. Това може да се съчетае с географското разпределение, което е много неравномерно. Имаме голям брой организации в дадени страни и много малък брой в други страни, така че географското разпределение следва да се увеличи, да се засили. По-нататък, самото наименование може да бъде подвеждащо, защото когато говорим за млади предприемачи, можем да създадем впечатлението, че това е програма ориентирана към хора между 18 и 25 години. Това не е така. Така че можем да променим заглавието и да кажем Еразъм за предприемачи, както имаме Еразъм за студенти. По този, ако направим това, ще променим и представата за програмата. Тази програма започна да става, започва да става все по-популярна. Ето защо през следващите години се е, увеличава броят на участниците. Е, самата Еразъм за студенти функционира от 30 е, години. Еразъм за млади предприемачи все още не е толкова широко разпространена, но трябва да стремим към тази цел и не на последно място. Би трябвало да подходим творчески а, при формулирането на нови цели. Една от основните цели в държавите членки е днес е да се облегчи младежката безработица. Тя се увеличава и е достигнала драматични равнища. На младежката безработица можем да гледаме от различни гледни точки. Една от, гледна, една от гледните точки е да се даде възможност на хората да създадат свой бизнес. Не е необходимо да е, работим в областта на традиционната заетост. Можем да се насочим към бизнеса като средство за облегчаване на безработицата. Това обаче означава, че са предоставени немалко средства, именно 6 милиарда за дейности, които да се развиват на ниво държави членки за облегчаване на държавите членки. Тези средства се управляват от държавите членки. Ние водим неформални дискусии с някои държави членки, които биха искали да разработят вариант на еразъм за млади предприемачи със свои средства. Така че ние не трябва да търсим само финансиране по Козме, защото бюджетните средства там са ограничени. дори с. дори да се намеси Европейския парламент, не можем да очакваме тези бюджетни средства да се увеличат. Можем обаче да се обърнем към държавите членки, за да се повиши бюджета. Такава една програма ще даде решение на много проблеми. Успехът на тази програма ще бъде, ще съде и добра репутация на Европейския съюз и способността му да а, управлява европейските средства. Председателят. Сега давам думата на Ана Мария Макяла, менеджер проект Университет за приложни науки Сейна Йоки, Финландия. Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати, госпожи и господа гости. И за мен е голямо удоволствие, че днес съм тук, за да представя не само Университета за приложни науки, а и други посреднически организации, които се включват в програмата за млади предприемачи. от Южна Финландия съм аз. Люлката на предприемачеството в Финландия, трябва да кажем. Ние, ние добре познаваме е, предприемаческия процес. А университетът ни е, насочва вниманието си именно към предприемачеството, поради което и Еразъм за млади предприемачи е, много добре съответства на нашите собствени цели за областно развитие в тази част от Финландия някъде 17-18 хиляди са малките или средни предприятия в нашата област, от които повече от 90% са микро дори предприятия. Ние, нашият университет е, е водеща организация в рамките на европейското партньорство, което обединява колеги от Великобритания, Испания, и Италия. А за проекта по шестия цикъл, който сме представили, включваме в партньорските взаимоотношения и Швеция и Португалия. Проектът започнахме ние сами, като, като а, финска посредническа организация. Но както вече се каза, не е възможно да, да се продължи нататък, ако не намериш партньори другаде из Европа. Ето защо ние така разширихме контактите си и нещата вече потръгнаха от там нататък. Ние сме много удовлетворени от партньорите си до сега, както и от другите посреднически организации, с които работим в тясно сътрудничество. Нашата програма е насочена към малките и средни предприятия в областта на туризма. Защо? Защото според нас в туристическия отрасъл малките и средни предприятия особено се нуждаят от усъвършенстване на управленската си практика и от разширяване на хоризонта си в международен план, нуждаят се от отзивите на, на, на, на други запознати с международния опит, що се отнася както до е, продуктовата листа, така и до маркетинга. И разбира се, е, развитието на туризма обезпечава е, стратегията за развитието на съответните области на нашите партньори. Бих искала аз вече го казах, но, но, но да го повторя като нещо особено положително. Програмата е отлична наистина. Преследва конкретни цели. Участвала съм в много и много програми, но, но тук наистина предприемачите е, могат почти незабавно да пожънат ползата от обмена. Ето въпросите, които ни задават младите предприемачи. Не може ли още веднъж а, е, е, да, да ви гостувам? А, е, а, не може ли домакинът предприемач след това да отиде на гости, т.е. Да, да стане двустранен процеса на обмен? И както каза един посредник домакин, ако отделиш един час на новия предприемач, ти се връщат два – че наистина положените усилия се възвръщат многократно. Е, ето някои от, от проектите, с които можем да се похвалим като особено успешни. Първият бе в ръцете на друга посредническа организация, обаче от Финландия. Младият предприемач гост сега представлява дружеството на своя домакин чак в Китай. А вторият случай е от, от, туриста, е, от, от туризма е, Юка Катерако е, пребивава в продължение на 4 месеца в Испания и в резултат от това разшири дейността си и, и на испанска територия. Тоест работи не само в Финландия, а и в Испания в тясно сътрудничество със своите домакини. подготовка за днешното изслушване ние проведохме много бързо изследване на мнението на, на посредническите организации. Е, поканихме за участие в изследването всички, е, които бяха поканени на срещата миналия месец февруари за изграждането на мрежови взаимоотношения. 42 отговора получихме. В повечето случаи, виждате, за обмена, предприемаческия обмен, посредническите организации изразходват час до два на ден. В началото, разбира се, трябваше да, да положим повече усилия за популяризиране на, на програмата, но, но сега вече информацията се разпространява от уста на ухо е, неформално не и, и вече не, не е нужно да се полагат някакви особени усилия за осведомяване на проявяващите интерес. А, а нещата в край на краща зависят и от самите предприемачи. А, младите, новите предприемачи, кандидатстващи за програмата, бих е, подредила в три групи или категории. Първо са е, онези истинските предприемачи, инициативните хора, които добре знаят какво искат, поставили са си цел и те имат високи изисквания към своите домакини. И не се нуждаят кой знае колко от нашата подкрепа. След това, следващата категория са онези, които са, да, достатъчно мотивирани, но а, се нуждаят от, от особена подкрепа за изработването на бизнес плана си а, и, и третата група а, предприемачи са а, онези, а, а, които чакат всичко да им се поднася на готово. Е, ние, разбира се, е, насочваме вниманието си към първите две групи, а третата група някак си са, са хора, които като са си отворили устата, са си изяли хляба. Ам... Пак от проучването, което проведохме, най-голям проблем представя намирането на, на домакини Е, но, но след като веднъж привлечеш предприемач е, домакин, той е, интересът му се съживява, расте и, и той става постоянен участник в програмата. Вторият по, по сериозност проблем е оценката на резултатите или въздействието 6 месеца след обмена новият предприемач значи трябва да, да заяви намеренията си и да започне е, стопанската дейност незабавно или скоро след е, е като е пребивавал при предприемача домакин. Но, но какво става по-късно? 6 месеца до 12 месеца след е, обмена, това, това не е ясно. Тук вече, вече чухме от, от колегите призив за опростяване на процедурите. Ние, ние се присъединяваме към този призив. Информационно-технологичните средства, е, които обезпечават администрацията на, на този процес, е, пораждат някои технически проблеми, е, които, които се отстраняват текущо, вече нещата са по-добре, -по -по но, но за някои, особено за домакинстващите предприемачи, е, пораждат затруднения. Тъй като те е, разчитат изцяло на организацията посредник е, за, за оформянето на, на всички документи. По, по-младите е, вече са друга работа, те са високо мотивирани и, и дори се умяват сами да преодолеят някои от а, техническите проблеми. Други проблеми споменати от а, посредническите организации. Бюджетните лимити, особено безвъзмезното финансиране на младите, на новите предприемачи, е, изчерпват се е, парите за е, текущия бюджетен период и, и какво може да се отговори на, на младия предприемач, че трябва да изчака е, известно време, докато не започне следващия бюджетен, бюджетен период. Е, е, и това, разбира се, страда и евентуалния домакин. Е, по-нататък някои посреднически организации са доста пасивни а има и други, които е, се включиха едва сега, е, в петия цикъл, започнал през февруари тази година. И естествено ще е необходимо време да се запознаят с начина на работа. Така че за, за посредническите организации, които осъществяват контакт между кандидатите и новите, а, и, или новите посреднически организации но, или новите домакини, е необходимо време, за, за да е, ги инструктират е, за работа с информационните средства. Как може да се подобри резултатността на програмата? Да, опростяване на, на администрацията, но и по-добро взаимодействие между посредническите организации в рамките на една страна. В Финландия сме само три такива организации и лесно поддържаме тесни контакти. Е, обединяваме усилията си и за публикации в печата, и, и въобще за, за популяризаторската си работа. повече решаващи правомощия е, е, е, трябва да се дадат за прехвърляне на средства за безвъзмезно финансиране в рамките на европейското партньорство. Ние сега имаме таван от 10%. Обаче, ако някой от партньорите не, не работят толкова активно или не получава достатъчно молби от нови предприемачи, неосвоените от тях средства би следвало да се да могат да се прехвърлят към посредническите организации, които имат значително по-голяма дейност. Кои, кои са най-важните полуки, които можем да извлечем от тази програма? Е, както казах вече, понякога названието на програмата поражда недоразумения – Еразъм е, вече е, е навлязло като, като име на програмата за студентски обмен. И, и, и то, и, и то съответно на младежи. А Еразъм за предприемачи е, не е нито особено за студенти, нито непременно за, за млади хора. Това поражда известни недоразумения. По-нататък, обединяване на маркетинговите усилия на посредническите организации. Това, това би било полезно. Трябва да се даде възможност на национално равнище за дадена страна всички посреднически организации заедно да популяризират програмата. И тясно сътрудничество с предприемаческите сдружения. Значи, е, ние сме, например, университет, но, но ползвахме голямо съдействие от предприемаческите сдружения, от търговските палати и, и от различни търговски дружества. Сега през новия цикъл получаваме подкрепата на, на една британска мрежа на предприемачите, което, което е определено добре. Както, както вече се каза тук, програмата вече насочва вниманието си преди всичко към качеството, и което е също положителен факт, предвид зрелостта на програмата вече. Но, но аз бих искал да спомена и, и е, проектите по сектори. В, на, в нашия случай, както казах, ние насочваме вниманието си към туризма. Но. Се налага да обработваме е, е, молби е, за предприем... от, от млади предприемачи в някакви други сектори или, или отрасли. Сега, ние смятаме, че би било добре да, да си запазим специализацията в областта на туризма, но питаме, ще, ще, ще ни бъде ли позволено това? Освен това, във всеки пореден цикъл следва да се отчита успеваемостта, така да се каже, на посредническите организации през предходните периоди. Както казах, има някои по-активни, някои по-пасивни и, и това би следвало да се има предвид при кандидатстването за съответния пореден цикъл. нататък колегите е, препоръчват по-дълги проектни срокове. Сега за шестия цикъл е, се предвижда 24 месеца, порано беха 21 месеца. Е, колегите препоръчват да се стигне до, до срокове от 3 до 5 години, като, като по-удачни. Що се отнася до териториалното разпространение на, програмата. Вече има подобни инициативи, например обмен между Европейския съюз и Бразилия. И ние си мислим дали, дали не би било добре да кандидатстваме за тази програма, но пък средствата за безвъзмезно финансиране се ограничават до 250 евро на месец което би било крайно недостатъчно, не, не би било привлека, привлекателно за потенциалните участници. Във всеки случай е добре обаче, че инициативата се разраства. Аз популяризирах нашата програма в Юго-Источна Азия, в, в Виетнам и партньорите оттам проявиха жив интерес. А, аз с нас на посещението в Юго-Источна Азия имаше и американски представители и, и те, и те е, заявиха е, своята готовност да, да потърсят контакти между например, виетнамски предприемачи в САЩ и, и в Виетнам и така нататък. Така иначе, програмата е много полезна и, и, и много потребна. Благодаря. Благодаря. Радвам се, че е, по думите ви личи, че Европа е в лидерски позиции и, и че ето, на, е, Европейският е, парламент е способствал за, за създаването на програма, която да се надяваме би довела до намаляване на безработицата в Европа. Сега да, да, да проведем дискусия, въпроси на, на колегите, моля, заповядайте. Благодаря ви, господин Рюбик е, човек лесно може да се досети, че когато някой тук вече два часа слуша доклади, все ще иска да да зададе някой друг въпрос. Първия път, когато включихме текст за малките предприемачи, мисля бе по повод на доклада за акта за малките предприятия. След това господин Рубик поде своята инициатива, към която аз се присъединих. Много е важно, според мен, на, на вниманието на колегите от Комисията по бюджета е да, да посочим, че е, това е една от най-полезните е, програми с най-осезаем успех. Е, аз си спомням, е, бях заедно с вас на, на, на годишния прием, бяха се събрали всички участници и, и си спомням един италянец, производител на, на сладолет от Лука, който бе приел испански предприемачи от Барселона, за да се е, е, изобрети е, един, един нов сладолет, за да се популяризира традицията на италианския сладолет. Проект, по който пожена голям успех. И сега във връзка с инициативите за борба с, с младежката безработица, е, според мен е, е, Европейският парламент би трябвало да разчита именно на еразъм за предприемачи, за да заздрави лидерските си позиции в тази, в тази област по, нали, по отношение на, на безработицата. И вече за, за напред, за по-нататъчно популяризиране на програмата, мисля, че спокойно можем да разчитаме на, на така наречения пряк маркетинг, и когато е един участник вече преминал през програмата, води нов участник и така нататък. Е, друго важно нещо е европейският обхват на, на програмата, без оглед на някакви възрастови характеристики. Е, и, и в това отношение парламентът би трябвало да е, запази своята лидерска роля. В край на краищата програмата е рожба на Европейския парламент сред малкото, които всъщност не са по инициатива на комисията. И за тази цел, е, съответно, трябва да се включат и други специализирани комисии на, на парламента. Е, ние от бюджетна комисия, колегите от комисията по промишлеността са добре запознати, но, но, но ние би трябвало да запознаем и, и другите колеги. Те биха могли да допринесат в своята е, област за по-нататъчното развитие на програмата. Нашите пилотни проекти, които инициатираме тук, са много успешни. Благодаря на координаторите, които винаги са ни подкрепили. Гелика Марк пите. благодаря и аз искам да изразя своето уважение към тази програма и тези проекти. Имам две, два въпроса към господин Вайнбергер. Процентно по държави каква е квотата на успеваемост на програмата? Да, провежда се програмата, но какво става след няколко години? Това е важна точка, важен момент, който трябва да се разгледа. Може би трябва да разширим програмата, може би трябва да разглеждаме специ... Е, страните по-отделно. И вторият ми въпрос е, има ли инициативи, мисли ли се до каква степен тази програма може да се внедрива в страните в криза? Испания, Гърция, Португалия – там има огромен брой безработни, които могат да бъдат подпомогнати с добри идеи. Съответно, младите хора могат да бъдат въодушевени с тези нови идеи. Мисля, че трябва да помислим да работим конкретно и там. Благодаря ви. Благодаря. Колегата Трюпен пите. Благодаря. Вероятно не е изненада, че моят въпрос като цяло е в същата посока. Мисля, че е много добре, че до някаква степен тази програма е успех, както и програмата Е Разъм за студенти. Виждаме, че такъв тип концепции за обмяна, за събиране на хората, за Включване на млади хора за обучение в малки и средни предприятия е добра идея. Това, което искам да зная, тъй като сега засегнахме важен въпрос за справяне с безработицата. Искам да знам от комисията, когато сега се опитваме да се занимаем с а, финансирането, възнамерявате ли да направите нещо повече за тази програма, тъй като тя се оказва успех? По отношение на подготовката на бюджета в комисията, какво ще направите в тази посока? А после ораторът засегна въпроса за по-доброто рекламиране на програмата. Какви са вашите предложения? Какво може да се и трябва да се направи повече по този въпрос? Явно е, има страни, които много успешно изпълняват програмата, а други, които не са до такава степен включени в нея. Какво може да се направи най-вече в страните в криза? Благодаря. Благодаря. Не виждам други е, въпроси. И аз имам един въпрос като докладчик към господин Вайнбергер. Каква сума ни е нужна, до 2014, за да може програмата да продължи и да се развива успешно. Господин Вайнбергер, моля. The... Благодаря за големия интерес и за многото предложения. Както казах, в момента ние подготвяме а, обзора за петте години, опитваме се да разберем разберем какви са факторите за успехи и какви са ограниченията. Въпросите, които повдигнахте, ще могат да получат своя отговор едва по-нататък, защото трябва да се прецени въздействието 5 години по-късно Трудно е да се получи такъв отговор от предприемач, който, който преди 5 години е завършил участието си в тази програма. Искаме, е, именно искаме да ги попитаме в рамките на тази оценка какво е тяхното мнение. 18 месеца след първата оценка трябва да видим и анализ на въздействието да се подготви правното основание за тази програма. Явно е, че въздействието върху економиката може да бъде голямо. Анализът беше много ясен. Ако имате две работни места за начало, ако подпомогнете тези предприемачи чрез иновативни продукти, вие създавате работни места. Да, наистина ефектът от проекта ще може да бъде голям, но трябва да видим какво, как, какво е вложено в тази програма. По въпроса за страните, наистина е, е, около 40% от е, контактите са в две страни. И да, и за щастие те са страни в криза Испания и Италия. Тоест има голям интерес най-вече от, стран, от южните страни, което изобщо не е изненада. От най-южната част на Италия имаме и домакин, и, и предприемач, и там обмяната на контакти е, беше много успешна. И Има страни, където ефектът не е толкова голям, но това зависи и до каква степен там работят посредническите организации. Е, те са тези, които предизвикват интерес и те е, до някъде осигуряват успеха е, възоснова на подадените заявления. Много важно е да в рекламирането, но да, може ли, но продуктивно ли е да го правим, когато след това не можем да отговорим на очакванията поради ограничения бюджет можем да осигурим 700 контакта на година. А, а имаме 2000 приети, готови за изпълнение заявления в нашата база данни. Тоест, за следващите 3 години ние сме цяло запълнени. И ако нямаме по-голям бюджет, не можем да продължим с рекламирането. Да, рекламирането води до по-добър, по-добър имидж, но не е продуктивно. За относно разширяването в други страни, Да, ние е, имаме. Няма смисъл да се разширяваме глобално, защото това може да предизвика големи проблеми. И е, анкетата, която са направили колегите от Финландия, два часа на ден не е достатъчно. Това търпи критика. Не... Мисля, че трябва да можем да разполагаме с достатъчно посреднически организации, които да отделят по 5-6 часа на ден за работа с програмата. Така те ще имат опит, ще имат способности и ще бъдат продуктивни. Това не означава, че ни трябва да се прави повече реклама, но трябва да, ги, да я правим е, в правилния момент. Трябва ни по-голям бюджет и, и тогава ще можем да продължим по-активно с рекламирането. Наистина, младежката безработица трябва да бъде ключова целева група в тази програма. Действията срещу безработицата – мотивацията на хората да започнат собствен бизнес вече започна. През, да кажем, през последните 8-10 години правим предприемаме действия в тази посока. В много случаи постигаме успех, но има и критични фактори за успех, за оживяването на този бизнес през първите две години т.е. добрата подготовка, за да се намалят грешките, рискът е много важна. Трябва да преодолеем тази, този скалиращ ефект. Казаха ни, че информационният инструмент се нуждае от подобрение, но той все пак е, е ефективен и трябва да напомни на комисията за ограничения човешки капацитет. Това е дали да кажа бюрократични или административни изисквания, които идват от комисията, трудно е да се движи бюджета между различните членове на участниците в програмата. Това за нас е голямо натоварване. Трябва да разполагаме с достатъчно човешки ресурси да покриваме тези нужди, да се изпълняват необходимите задачи, за да продължи програмата да работи имаме така нареченият скалиращ проблем. Това е и въпрос с специализацията. Да, полезно е да има специализация, но като имаме ограничен бюджет, т.е. всяка посредническа организация може, ако трябва да работи 5-6 часа на ден, то хората трябва да получават заплащане. За момента трябва да се примирим с това генерализиране, обобщаване на човешките ресурси и специализацията. Ако се върна към критичния въпрос, какъв е, какъв е бюджетът? От една страна имаме заявления за тази година за 35 милиона евро, имаме бюджет от 5. Това е едно към 7. Реалистично след като сте разгледали предложенията, колко тях са насочени и към качеството? Около 50% през изминалите години. Да кажем, че имаме добри проекти за 17-18 милиона евро и тогава през 2013 вече имаме нужда от 17-18 милиона, за да ги финансираме. А, а имаме много повече заявления, отколкото в миналото. Тоест програмата придобива популярност, но когато говорим за 10 000 предприемача а, на година, господин Борцини спомена, че трябва да намалим малко а, сумата за всеки един предприемач и вероятно можем да го направим, но има ограничения. Ако имаме средна, среден разход от 4 до 5 хиляди евро, ако искаме да наемем достатъчно персонал в посредническите организации и да им плащаме да работят на пълен или почти пълен работен ден по проекта, има а, ограничения на, намале, на а, намаленията, които могат да се правят. просто трябва да, да пресметнем аритметика. Нуждаем се от 17 милиона евро годишно а бюджета е 50 милиона за 7 години. Тоест не е въпрос на 10 или 20%. Ще трябва да увеличим и човешките ресурси от страна на комисията. Една част от тези ресурси бяха осигурени от външните агенции, но да бъдем реалисти, не може, това не може да бъде променено от днес за утре. А, държавите членки Комисията кара държавите членки да намалят персонала с 15%. То, трябва да има някакъв баланс и това е критич, критичният проблем. И аз ви благодаря много а, за въпросите в тази посока. Благодаря. Okay, благодаря. Аз имам още два въпроса от господин Ленкович и госпожа Геслер и след това минаваме към обсъждането. Благодаря. Само някои точки. Харватия беше включена в Еразъм за млади предприемачи от февруари чрез програмата за конкурентоспособност и иновации. Местният орган за контакт е Харватската економическа камера. Има големи очаквания най-вече да за намиране на предприемачи, които да помогнат на младите предприемачи, за да разберат как работи пазара в Европейския съюз, да могат да устоят на пазарните предизвикателства и да намерят ниша. Това е много важна програма и която привлича голям интерес. Става въпроси за обучение, за популяризиране. Ще се опитаме да подпомогнем съответните служби на комисията, за да бъде организиран този орган за контакт, това място за контакт в Харватия. Благодаря. Колега Крайслер Бите, благодаря. От въпросите разбрах, че бюджетът може да бъде проблем искам да знам кои членове точно от бюджета пречат на а, тази програма. Конкретен въпрос беше това. Въпрос към представителя на комисията. Каква е ставката на изпълнение на тази програма? Как стои въпросът с изпълнението, с прилагането? Е, и благодаря. И как, какъв, каква сума е а, е, необходима за 2014, за да може тази програма да продължи да работи успешно? Господин Вайнбергер. Благодаря за коментара от Харватия. Сигурно. Сигурен съм, че в Харватия нещата ще се движат много бързо. Относно членовете в регламента на комисията, госпожо Греслер, благодаря ви за въпроса, конкретен въпрос. Е, ще трябва да ви предоставя допълнителна информация и тогава да ви отговоря. В момента не мога да отговоря. Моля. И, и интересувам се обаче наистина да получа а, отговор, така че моля да ми изпратите имейл възможно най-бързо е, е, е, обещавам, че ще, госпожо Греслер, че ще проследя да бъде отговарено. По отношение на ставката на изпълнение, през първите години тя беше много ниска е, заради липса на нужен опит в посредническите организации. Искам обаче да защитя този процент, защото ние се опитваме да бъдем ориентирани към резултати. Ако посредническите организации осъществяват само 10% от контактите, за които са подадени заявления, тогава те няма да получат 100% от финансирането. Затова и ставката на изпълнение през първите две години беше много ниска, 25-30% по отношение на действителните плащания. Имахме задължение да бъде увеличена тази ставка, но наистина тя беше много ниска. Но по отношение на а, ангажираността на съответните участници в програмата, ставката е наистина висока. За 2014, да кажем, за през 2013 имахме оценка на 17 милиона, така че през 2014 така 20 милиона според мен оптимистично бихме могли да поискаме. Благодаря. Като докладчик по тази тема искам да благодаря на всички, които участваха днес и ни информираха, че програмата е инициатирана от Европейския парламент е една много успешна програма. виждаме, че в международен мащаб тази програма вече се копира и тя може да помогне за справяне с безработицата, да бъдат създадени нови работни места. За това благодаря на всички, които взеха участие и предлагам а, и съдействието на нашата комисия за продължаване на тази програма. Давам думата на моят колега Юта Хаут. Благодаря. Сега преминаваме веднага към друга тема, която обаче е също толкова важна и ценна. Младите предприемачи при всички случаи доказаха, че могат да, да управляват времето ефективно и ефикасно. Благодаря ви за това. Сега преминаваме към годишната среща ви, ние го наричаме все още с агенциите, въпреки че междувременно инструментът на тройката беше включен. Междувременно имаме много европейски агенции, за да можем да им кажем на всички добре дошли и да можем да ги управляваме всичките. Следователно, от известно време има тройка и тази тройка говори от името на всички агенции и преди всичко казва това, което искаме да обсъдим тук т.е. това, което е важно и съществено за всички агенции. Възможно е веднага да бъде отбелязано и това, което върви добре, но е, тъй като времето ни е недостатъчно, се радваме, че можем да ви поздравим днес тук. Искаме да говорим е, за проекта за бюджет на комисията. Пред той разбира се включва и бюджетите за агенциите. Искаме също да говорим за това, което комисията възнамерява да прави с персонала в, агентур, в агенциите. Ако кажа, че какво иска да организира, може да звучи малко отрицателно, но на това място все пак трябва да говорим по този въпрос как ще го приемат това агенциите? Тук е директорът на Европейската железопътна агенция Марсел Слип. Не съм сигурна, че го изрекох правилно. Мортен Керем, директор на Агенцията за основни права от Виена. Надявам се, че е, не сте тук само защото агенциите, така се, да се каже, са във вашия ресор и са засегнати от промените. Тук е Андрея Амон, заместник директор на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията. Ich heiße alle herzlich Казвам добре дошли на всички.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 Най-напред искам да ви благодаря за тази възможност да поговорим за бюджета 2014, изпълнението на общия подход. Тази година подготвихме документ преди заседанието и там са представени по-подробно нашите становища. Дадени са и много примери за потенциалните отрицателни ефекти ефекти на бюджета с 2014 година върху агенциите. Пред няколко седмици видяхме проекта на комисията и сега търсим допълнителна информация, за да видим какво се крие зад цифрите и как те ще повлияят върху работата ни. Можем обаче спокойно да кажем, че е, изгледите за периода след 2014 година не са особено розови. Cut. Знаем, че подходът на комисията е да гледа на средствата за всички агенции като в един плик, но когато една агенция получи допълнителни средства за да изпълни правно определения мандат, е, това е за сметка на бюджета на другите агенции. Е, заедно с това обаче задачите си остават непроменени в всички агенции персонала ще бъде съкратен с 2% и повече през 2013 година. В другите институции финансиране по пета функция няма механизъм за компенсация. Ако в една институция трябва да има съкръщение от 1%, това не означава, че другите институции трябва да увеличат повече мал, малки институции като омбудсмана и е, контролната служба за личните данни са пощадени. Има други агенции обаче, в които персоналът е съкратен с повече от 2%. Предложението на комисията следователно третира агенцията не по равнопоставен начин. Искаме по ясен и последователен подход. Основният въпрос, за, свързан с бюджета, е какво очакват държавите членки, агенциите да постигнат. Знаем, че в много държави членки осъществяването на една задача и избягването на нейното повторение 28 пъти се пестят средства. Ще ви дам само, един, само няколко от множеството примери в нашия документ. Първо, фундация, Европейската фундация за обучение. Освен 2% съкръщение на персонала бюджетът е такъв, че ще трябва да бъдат съкратени 7% в Центъра за преводи персонал беше съкратен с 4% и затова управителният съвет на агенцията реши да не се правят допълнителни съкрещения през 2014 година. Комисията предлага съкрещение 1,5%, независимо от факта, че центърът се самофинансира 100%. И също така трябва да отчитаме присъединяването на Харватия и хърватския като официален език. Когато писахме на парламента 28 април, президента потвърди, че парламентът винаги е застъпвал мнението, че задачите, възложени на агенциите, трябва да се е, придружават с съответно финансиране и персонал. Ние сме напълно съгласни. Примерите, които приведахме обаче, сочат, че реалността е различна. Знаете, че агенциите искат да дадат своя принос и да положат необходимите усилия в трудните условия, в които живеем. Много мерки са били предприяти. Изградили сме мрежа, в която работим в тясно сътрудничество с комисията. Засилихме и сътрудничеството между агенциите, между самите агенции, за да се подобри качеството и ефективността на работата ни. В документа цитираме много примери. По този начин показваме, че се опитваме да управляваме по най-добрия начин агенциите с наличните ресурси и заедно с това обаче има граници. Онова, което може да се постигне като намаляване на разходите, не е безгранично. Независимо от положителната дейност, насочена към прословутото упростяване и отчитайки специфи, спецификата на агенциите. Тъжно е, че новата рамков, новия рамков регламент и новия регламент за служителите върви в противоположна посока, а именно увеличаване на административната теже за агенциите. Това дава своето въздействие върху дейността. На последното заседание миналата година Мой колега беше председател на мрежата и той каза, не можем да осъществяваме всички задачи с новото финансиране. Всички агенции тази година е, просто не могат е, да изпълнят е, мандата си с бюджета за 2014 година. Мисля, че комисията трябва да даде оценка на новата ситуация. Ако бюджетният орган реши, че нивото на бюджета и персонала в агенциите трябва да съкрати, тогава трябва да каже ясно на управителните съвети, за да може да се адаптира работната програма. В момент, в който се съкръщават бюджетите, задачите се увеличава и всеки път, когато една агенция направи предложение за да се отложи, намали или делегира една дейност, автоматичният отговор е не, не може. Това е а, важен приоритет. Всички, а, когато всички задачи са приоритетни, е трудно да се каже а, кое точно е важна задача. Има и други поводи за притеснение за бюджета. А, за до година, корекцията в заплатите и бюджета за европейските училища. Тези въпроси са обсъдени в политическия документ. Няма да навлизам в повече детайли. Имах възможността да участвам в заседанието на управлението на конфликта на интереси Госпожа Яла Сендер препоръча парламента да отбележи, че тъй като с оглед на политиката за економии, изнасяне на дейността и съкръщаване на персонала се засилва опасността от конфликт на интереси и за това тя призовава за укрепване на е, европейската администрация. Знаете, че имахме проблем с управлението на конфликта на интереси. Ето защо агенциите смятат, че съкръщенията на персонала с 2014 година не би трябвало да превишават 1% в дългосрочен план. Повод за притеснение многодишната финансова рамка. Тя вместо полезен инструмент за планиране се превръща в ограничител. Разликата между реалните потребности и ресурсите ще се увеличава с всяка година и ще ерозира функционирането на децентрализираните агенции. Искам така да кажа и няколко думи за общия подход и пътната карта на комисията. Както знаете, пътната карта на комисията съдържа 19 точки и агенциите участват в изпълнението на всички тях пряко или косвено. Вършим тази работа, защото смятаме, че могат да се постигнат положителни резултати от дългия процес. Дейността сега се осъществява в тясно взаимодействие с комисието и тук искам да подчертая много положителното сътрудничество между агенциите и Генералния секретариат на комисията. Независимо от това, агенциите се притесняват от а, разпоредбите, които предлага а, комисията и моделите, които се предлагат. Моделите са си модели. Е, и трябва да се отчита спецификата на всяка отделна агенция. Днес е, са направени четири предложения за нов регламент е, за агенциите. Те съдържат много важни моменти, свързани с общия подход. Агенциите биха искали да започнат диалог с парламента за въпросите на управлението и може би не е много ясно кой в парламента за коя част от пътната карта отговаря. Възоснова на резолюцията на парламента за освобождаване на агенциите за отговорност можем да заключим, че парламентът отчита значението на мрежата на агенциите. Благодарен сме с това. Аз мисля, че тази мрежа, е, мрежа е важна не само с оглед участие в институционалния дебат, но и да има добро взаимодействие между агенциите. Е, до мен е колегата Мортен. Той, е председател на, той ще бъде председател на Координационния съвет на агенциите от до годината. Той ще трябва да съкрати е, служителите с 4%. Искам само да кажа, че сме много доволни, че водим диалог с парламента и ще положим всички усилия, за да подобрим качеството на управлението, да постигнем по-добри резултати. В момента обаче сме поставени в много трудно положение и перспективите за бъдещето не, не говорят, че имаме основания за оптимизъм. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Мисля, че ще бъде по-добре, ако изслушаме и тримата оратори и едва след това да проведем диалог с колегите. Господин Кирум. Благодаря, госпожо председател. Нямам какво да добавя на този етап. Сегашния председател даде много подробна много подробно описание на предизвикателствата, пред които са изправени агенциите. Същото въжи и за мен. Подготвихме изявлението заедно и вътре е описано всичко това, което искаме да кажем. Председателката. Благодаря. Благодаря. Това е документът, който ние подготвихме и това е добра основа за нашата работа. Комисиите, към кои, които са лицата за контакт на съответните агенции, трябва да го прочетат внимателно и да си извадят заключение. Също и специализираните комисии, а не само основната комисия. Тоест да се обърне внимание на агенциите. Но вие а, засегнахте този въпрос и казахте, че сте обсъдили пътната карта и 90-те действия на комисията в рамките на вашето сътрудничество. Нови липсва диалогът с парламента и контактите с него. Е, имаше работна група, но тя вече не съществува след като се договорихме за общия подход и след като и трите институции подписаха и сложиха подписа си. След това ние раз, раз, раз, трогнахме работната група тук в парламента. Вероятно ще бъде добре да пишете на председателя на парламента, да опишете ситуацията и да кажете, че имате нужда от лице за контакт. Председателят на парламента ще го представи на председателския съвет, т.е. председателите на политическите групи и ще, ще намерят решение. казвам не, неутрално. Например, това е вашето лице за контакт от парламента. Е, мисля, че трябва да направите нещо в тази посока. Казахте, че казахте, че не сте доволни от принципа на комисията по отношение на бюджета 2014, че имат, виждате големи опасности за възможностите да се изпълнят всички задачи, които имате в отделните агенции с този бюджет. Комисията пред, направи предложение и ви казвам, че ще стане и по-лошо, ако видите как, какво не само се дискутира, но и се пише в съвета, ако, ако видите как още веднъж се урязват парите за агенциите, направо ще ви хва... обземе ужас. И тук мисля, че ние спешно, не знам как, в каква форма, но от много години настоявам за това, че трябва да отидем в отделните министер, специализирани министерски комисии, да говорим с министрите и най-малкото да ги информираме, за да може да се представи обосновано мнение. Не само какво се дискутира в това, което се дискутира в момента, това, което е прието в момента, изглежда ужасно. Комисията е виновна в много голяма степен за това. Тоест, по какъв начин служителите, подходът на служителите в, а, а, на, на комисията в заседанията на съвета. Казва се, че агенциите имат 4% повече в бъдещия бюджет, отколкото в този. А ако го погледнем исторически, може да говорим и за повече проценти. 2009, през 2000-та година имахме 9 агенции, през, а през 2012 29. 9. Сега имаме 33. Моля ви, и всички гледат се едно са паднали от небето. Този текст вече е посочен много пъти, когато тук сме говорили с агенциите. И а, тези неща не, просто, не падат просто от небето. Съществуващите агенции всички имат правно основание. Това правно основание е заложено и предложено от комисията. Понякога не само под натиск на законодателя, понякога комисията си я измислила и създала тази агентура. Понеделник вечерта слу... говорих с служител от Генерална дирекция околна среда, който настояваше да се създаде а, агенция, която да контролира опазването на околната среда в целия Европейски съюз. Още една агенция. И както познава моите колеги, те изобщо няма да възразят, а, че такова нещо в Европейския съюз трябва да съществува. Разбира се, ние виждаме, че комисията изобщо не може да се справи с изпълнението и то последователно. Това е само един пример, но въпреки това отиваме в съвета и казваме всички трябва да пестят, ние трябва да пестим и съответно агенциите трябва да пестят. И комисията няма друг избор, освен да засили тази тенденция. И за това говоря, не знам от колко време, изобщо откакто съм отговорна за работата на агенциите. Комисия се отървава от вината – тя предоставя административните си задачи. Да, разбира се, е, на нарастването на служители в категория 5 е в нормални граници. И тя си създава изпълнителни агенции и ни казва, че всичко е много по-ефективно, ако създаваме такива изпълнителни агенции. Е, да, това отново е едно освобождаване на категория 5, защото се прехвърля на оперативно ниво. Не знам какво струва това, когато се стигне изобщо до изпълнението, до внедряването. И това са децентрализирани агенции. Получаваме все повече задачи, не само от комисията, с някакъв правилник или инструкция, разбира се, и чрез законодателството, което ние всички заедно тук сме приели не те, а, а се казва, че не, няма повече персонал, че няма повече пари, това не трябва да го има, онова не трябва да го има. Аз... Е, това е, е нещо, което е безобразно. Просто казано, ясно казано, безобразно. Доминик Критен. Мерси merci à, à Marcel Versif Аз ще exposé. Благодаря и е, благодаря на директорите на агенции за техните експозета. Аз е, напълно подкрепям казаното от нашата председателка. Е, ни повече, ни по-малко. Няма какво да се добави, няма какво да се отнеме. Като членове на Европейския парламент ние сме особено разтревожени. И като членове на бюджетната му комисия още повече. Вземаме при сърце въпросите за изразходването на бюджетните средства на Европейския съюз. Но като депутати, като членове на тази комисия, ние е, се стремим да е, участваме в изграждането на Европейския съюз е, чрез нормативната уредба, която засилва интеграцията и увеличава действеността на Съюза. И част от задачите естествено се възлагат на агенции. Да видим някои от примерите, за да, за да, не, да стане разговора по-конкретен. Да вземем Агенцията за въздушната безопасност, безопасност на въздушния транспорт, която е почти на самоиздръжка. Тъй като тя сертифицира безопасността на въздушните превозвачи и, и събира такси. Предлага се е, щатът на тази е, агенция е, да се съкрати с 10 щатни бройки до 2017 година. И става въпрос за експертни щатни бройки, на които агенцията именно разчита за събиране на собствения си приход. И съответно Като се съкръщават щатните бройки, част от работата ще трябва да бъде възложена на външни изпълнители, което всъщност ще оскъпи цялата процедура. Впрочем, за самите въздушни превозвачи, е, които изпитват финансови затруднения вече. Така че ние сами си отслабваме позициите, и, и в същото време в държавите членки, с изключение на е, Великобритания, не остава е, необходимия експертен потенциал. Значи от една страна намаляваме приходите на агенцията, не можем да възложим дейността и на държавите членки, оскъпява се процедурата за авиокомпаниите, каква е ползата, следователно? Кой печели от всичко това? Това е просто, това е просто нелепо. И, и втори пример да ви дам. Железопътната агенция. Ние по-настоящем обсъждаме реформа, в нормативната уредба на железопътния транспорт. Знаете, че четвъртия железопътен пакет, така наречен, на железопътния е, транспорт е, се падат повече от 10% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Е, железопътният транспорт има пряко отношение към благосъстоянието на европейските граждани. И сега, предлага се на една агенция да се възложи всичко, цялата работа по осигуряване безопасността на железопътния транспорт в Европа. И какво осигуряваме на тази агенция срещу всичко това? 500 000 евро годишно за следващите две години, което е, което е несъстоятелно. Нали? И вече искаме агенцията да се самоиздържа, като събира такси за издаваните сертификати, Изобщо не е сигурно, че, че това ще бъде възможно. Нали? Агенцията ще трябва изцяло да промени е, периметъра на своята дейност, без да й се дават необходимите средства. И нали? така че оперативната съвместимост, е, надежността и безопасността на железопътния транспорт, е, неща, е, на които мисля всички държим, не могат да бъдат постигнати. Те, те не са обезпечени ресурсно. Значи и комисията, и съвета подхождат крайно нереалистично. За стандартизационната си работа тази железопътна агенция разполага с около 150 на служители, които работят с под начало и, и добре се справят, но ако им се възложи да се занимават и с сертификация за, за безопасност, те, те не биха могли да се справят. Според мен е, е, е, подобно поведение е безотговорно, опасно е и, и, и, и не поражда каквато и да било ефективност. И в края на краищата. Трябва ли парламентът и, и съветът да продължават по този път при наличието на такъв недостиг на средства. Нали, иначе ние е, е, си работим по нормативната дейност, един пакет, втори пакет и нищо не става. Е, ние би трябвало да се обърнем към въпроса с чувство на реализъм. И въпросът за агенциите следва да бъде изведен на, бъд, на преден план в нашето внимание, тъй като става въпрос за доверието, с което се ползват европейските институции. Така че поставения днес на дневен ред проблем <laughs> далеч не е случайен, то е, е жизнено важен. Благодаря. Това бяха два много добри примера. Ти много добре знаеш, Доминик. Има и други примери, многобройни, но както казах, имаме повече агенции. Ан. Yes, thank you, Chairman, and, uh... Благодаря, госпожо председател. Благодаря на тримата е, представители на агенции, които докладваха за положението. Аз определено смятам, че то е мрачно, тревожно, Първото нещо, което следва да се има е, предвид е, че повечето от разходите за агенциите са оперативни за финансиране на тяхната дейност, а не за общо административни разходи. Така че е, озадачава това, че от, от тях се искат економии, е, които всъщност е, е, са в, стрем... в изпълнение на, на стремежа на институциите да намалят административната издръжка на на институциите. Ако, ако ще се правят економии, разбира се, това трябва да става на, на основата на оценка и разбира се, агенциите непрекъснато биват оценявани и, и оттам нататък вече решенията трябва да бъдат добре структурирани. Нали, имаме конкретен актуален случай за полицейския колеж Сепол – е, който вероятно ще бъде. И в съвета, и в парламента се чуват гласове против тази идея. Да, вероятно биха могли да бъдат реализирани някакви економии, но в края на краищата какъв ще бъде смисълът от тези економии? Има и други случаи на, на, на сливане на агенции, е, което би довело до повишена ефективност но нещата трудно се постигат, когато е, разпределението на агенциите по седалища по държавите членки се политизира и е, става заложник на отношенията между отделни държавни и правителствени ръководители. И, и ако е така, всичко това има своята цена и тя трябва да бъде платена. Е, нещо, което вие казахте, аз подкрепям, е, явно предложението на комисията е несправедливо, не, неуместно. Е, би трябвало внимателно да преценим случая за всяка отделна е, агенция. Не е Библия за нас това, което предлага комисията. От друга страна, съветът въобще не, не преценява каквото и да било. Той просто реже на, на едро и при това опасявам се, дискусията ще бъде доста трудна. Имам един въпрос. Е, е, твърде често сме ставали свидетели на е, загазване на агенции поради неизчистване в достатъчна степен на организационната им структура, на организацията им. Сега става въпрос за друго обаче – е, до такава степен се съкръщава бюджета на една или друга агенция, че тя не може да попълни и вече одобрената си организационна структура. Е, няма средства за да, да наеме необходимите хора. И, и според мен ние трябва да, да предадем тази информация на, на нашите специализирани комисии, защото тук става въпрос за оценка на дейността в една или друга политическа област и за невъзможността тази дейност да бъде осъществявана при тези бюджетни е, ограничения. През годините е имало и друго. Понякога агенцията не са проявявали достатъчно, достатъчен интерес към собствената си задача, към, към собственото си призвание, но според мен е, специализираните комисии добре познават вече положението. Следва да разчитаме на е, техния съвет – но определено, опасявам се, съветът проявява твърде нисък интерес към агенциите. Е, е, разбрахме това при обсъждането на общата е, позиция. Оказа се твърде трудно да, да получим мандат, всъщност, да, съвета да излезе с мандат за преговори с нас, тъй като всъщност той не е наясно какво да, да поиска. Определено е неуместно агенциите да бъдат поставени в един кюб е, и, и, да, и да се е, усреднява, да, да се уеднаквява бюджетното им третиране. Е, и, и възлагат се нови задачи на стари агенции. Възникват нови агенции, например, да вземем финансовия надзор, чиято задача е високо, приоритетна и, и озадачава това, че е, от една страна започваш нещо ново по своя инициатива, от друга страна му режеш клона. После, агенциите, които се финансират е, от собствени приходи, поне от части, е, е, като, като събират е, такси. И разбира се, плащащия таксата трябва да е удовлетворен от услугата. Е, е парламентът току-що поръча проучване на тарифната политика на, на агенциите. Става просто за две агенции. Напълно самофинансиращата се е ОХЕМ и отчасти самофинансиращата се агенция за медикаментите. И, и, и това е начало на разговор за самоиздръжката, за, за таксите на агенциите. Таксите се определят по политически съображения. Ние за напред би трябвало да помислим за е, ценообразуването по принцип на, на, на тази дейност и за боравенето с евентуален недостиг или, или излишък е, по, по бюджетите. Аз предполагам, че все повече агенции в бъдещето ще могат да се самофинансират чрез таксите, които събират, например в областта на финансовия надзор. И от сега би трябвало да, да помислим за поставянето на, на тази ценова политика на, на една солидна основа. През октомври се, се надявам по повод на, на, на доклада по това проучване да развием разговора за таксите. Благодаря. Сега моля Инге. Искам да се защитя, че сега повдигаме въпроси е, и ние не представяме предложения. Имам няколко въпроса. От една страна, въздействието върху, е, от приемането на регламента за е, щатните служители на агенциите, как промяната на регламента за щатните служители ще се отрази върху работата на агенциите. Искам да посоча, че в момента се преработва бюджета за агенциите. Вече се изненадах колко малко, колко малко ресурси са включени в това. Искам да попитам какви ресурси са включени за работата на агенцията. За статута на персонала – е, е, така че да видим в каква посока следва да се движим. Юта, аз работих с теб в тази работна група и бих се подписала под много от нещата, които ти каза. Комисията трябва да види как е, вижда, трябва да разбере как вижда себе си в този променен европейски ландшафт. Мога да кажа, само продължавайте така. И, и е, не трябва да се. Ако не е така, тогава трябва да си зададем въпроса за какво изобщо имаме нужда от тях. Имаме комисията и тя трябва да поеме сама своите нови задачи. Затова мога само да посъветвам, когато се създават нови агенции, да се върви по много по-ограничителна линия. Подкрепям те изключително по този въпрос. Трябва да принудим и съвета да обсъжда всички правни основания с самите агенции. Трябва да повдигнем въпроса за по-добрата организация, за правното основание на агенциите. Всяка една агенция има различни проблеми, ние не можем всички да ги решим, но трябва да посочим всяко едно правно основание. Затова комисията трябва да участва в работата на съвета, защото само по този начин ще можем отвътре да помогнем на агенциите, да излязат от тази дупка, в която постоянно се обсъждат техните проблеми. Е, свършихме страхотна работа. Рядко в живота си съм получавала толкова добра информация, колкото от тази междуинституционална група. И за е, е, представих на моите колеги от политическата група този документ. Много добър документ с много добра информация, който а, дава ясна представа за какво, какво правим и как го прилагаме. Да, това не успяхме да наложим нашите планове пред съвета, ясно е. Но както и да е, сега Моника, моля. Първо искам да се присъединя към госпожа Йенсен. Да, така е. Упорството на съвета и на а, държавите членки по отношение на агенциите е нещо, което е невероятно. Тоест факта, че те не искат нищо да променят. Ако разгледаме въпроса с СИПОЛ и виждаме Виждаме, че Великобритания държи за, на тази промяна при СИПОЛ. Да, трябваше по-рано да помислим как да обвържа обучението на силите по сигурността вече с съществуващите институции, като Евроюст, като Европол, при Фронтекс. Как можем да обвържим тези агенции една с друга? Това, да, обаче една държава членка казва, аз не искам да го правя това и тогава започва дискусия и това се описва като една страхотна промяна, нещо невероятно, защото ние в, Брюс, в Брюксел, в Брюксел ни се поставя крак пред тази инициатива, просто защото искаме да си продадем сградата. Трябваше да помислим отдавна по отношение на правата на човека и а, правата на жените, че трябва да бъдат отделени едни от други. Мисля, че а, според мен обаче правата на жените и правата на децата са неразривно свързани, а двете агенции до някъде извършват еднакви задачи. И какво двете правят еднакви проучвания, само с едни леки нюанси и наистина понякога се питам доколко комисията всъщност Доколко комисията всъщност дефинира своята собствена роля и как я дефинира. Например, когато отидох в една агенция, няма да кажа коя генерална дирекция беше, агенцията е почти по-голяма по от самата генерална дирекция, което изобщо не е редно. И по отношение на държавни, държавите членки, оперативните органи винаги са по-големи от съответните управленски отдели в министерствата. Мисля, че ако имаме 500 в Министерството и 120 хиляди отвън, в действителност имам проблем с това, че комисията не дефинира точно кои задачи е, трябва да бъдат възлагани оперативно на агенциите. Ако взема Европол, това комисията не може да го направи. Това са оперативни единици, полицейски единици за координиране на полицейски действия между държавите. Това не е работа на комисията, а, това е в правомощта на агенцията. Да, за някои агенции има смисъл, но повечето трябва да бъдат организирани много по-добре. Например, там където постъпват оплакванията от злоупотреби с ДДС, например, там където се губят огромни суми, държавите членки се питат защо усилията в тази област често се провалят. тогава а, а, ако този персонал само отговаря е, дори само с тези 10% от, възън, от а, е, предотвратените измами с ДДС могат да финансират нашия персонал. Да, общият ключ, например, И да кажем, сега строим нов криминален център и Европол какво получава? Минус 9 души персонал. И какво сега, как ще се справяме с международната престъпност, как ще се справяме с детската порнография, след като няма нито един човек. И какво? Трима души само се занимават с детската порнография. Поздравление на Европейския съюз. И на нас ни се казва, е сега, Европол е много голям. За съжаление обаче има много престъпления. Е, търговия с хора, търговия с наркотици и това засяга всички държави в Европа. Например в Евроюст, който е, е координа, координа, координа, координаторът на законодателно сътрудничество с държавите. Мисля, че въпросът е много оправдан как ще се справяме с тези 40 часа? Е, как ще назначаваме персонал? Трябва да го направим и въпреки това трябва да го разделим от е, областта с новите задачи. Ако ако трябва да създадем конструкция, която да се занимава а, е, с а, престъпността по, кримина, по интернет и казваме, това е агенция, която се разраства. Да. И какво е сега това? Възложите, въз, на, задачите нарастват. Тоест въпроса как дефинираме нарастването е, е доста абсурдна. Начина по който това се прави. Точен анализ е, мога да подкрепя. 40 часа е, са добре. Може да се направи и преценка, но ще бъде много смислено да се дефинира какви са задачите на комисията. При ЕКА, например, регистрирането в една област за малко предприятие изисква 9000 евро такси. С тези е, такси ние убиваме своите собствени инициативи в областта на малките и средните предприятия. Колкото повече такси, толкова по-добре работи агенцията. Но а, че това създава голямо напрежение сред малките и средните предприятия. Това никой не го казва. Казва се само, ека трябва да носи приходи. Как? Няма значение. Предприятията трябва да го плащат. Аз бих подкрепила изключително много такъв анализ, защото има много неща, които не вървят както трябва. Може би от страна на тройката, която присъства днес, най-малко е, е, трябва да бъдат получени някои указания в тази връзка, как да процедираме. Благодаря, Моника, но твоето изказване, колкото повече а, такси, толкова по-добре работи агенцията. И това не е вярно, защото комисията сега иска да се намеси е, в областта на таксите. Индустрията плаща за услугата, дали ще е ЕКА или ЕМА или който и ще да е. Те искат от тях се иска работата да бъде свършена. Но ако не разполагаш с хора, защото от ЕМА се съкръщават хора, които са финансирани с таксите, тогава вредя на способността за иновации на Европейския съюз. Ако мога да направя една забележка, сега комисията прави само договорни агенции ние вече не можем да вземаме национални експерти от държавите членки. Е, е, някои от тях не са готови за 3000 евро на месец да работят. Не можем да намер... назначаваме и временни служители, защото трябва след 5 години да ги върнем обратно в техните родни държави. Да, всичко е ужасно от една страна, моят въпрос, така или иначе, дали принципът на комисията изобщо е съвместим с правилата, по които трябва да правим нашия бюджет. Дали това не е против закона? И е, сега, ако Ако сега взема всички категории в агенциите и кажа това са моите агенции, те имат толкова и толкова хора. И първо, сега казваме 1% трябва да се крати от персонала и второ, трябва да включите 1% от своя персонал в един общ пул. И от този пул, от тази група, агенциите, независимо, че може да са от съвсем различна група, например, защото агенцията сега се създава или се разраства или получава нови задачи, т.е. изобщо може ли да се взема персонал от тази група? Може ли да взема от една агенция служители от категория 1А и да ги пратя в 3, в категория 3? Това възможно ли е? Това не е ли противозаконно? Да, на нас това ни се забранява постоянно е, да преминаваме от категория в категория. Може би въпросът на Иден Реслем, аз не мога да отговоря на него. Комисията не би трябвало да отговаря на него. А ако можете да отговорите, направете го сега накратко. Как ще се отрази промяната на статута на персонала в агенциите? Как ще се отрази това върху промяната на бюджета? Може ли да отговорите на това и това, тогава господин Призър ще отговори на моя въпрос и тогава ще приключим за обедната почивка. Uh, thank you very much because it was, uh... Благодаря. Разискванията бяха много интересни. И те навлязаха в сърцевината на проблемите на агенциите. Благодаря ви за предложенията. Както казах, ние имаме нужда от събеседник в парламента и ние ще се обърнем към господин Шул с молба за такава възможност. Прав сте, че държ... Прави сте, че държавите членки и съвета настояват за по-нататъчни съкръщения на бюджета на агенциите. Ние се опитваме да направим максималното и да обясним защо имаме нужда от бюджета, който предлагаме. Има обаче една опасност. Ще ви дам един пример. Сега се предлага Европейската железопътна агенция след няколко години се предлага да отговаряме за издаване на разрешение за подвижния състав. Някои държави членки вече са ограни... съкратили бюджета на своите собствени органи за безопасност. Сега да отговоря на господин Рике. Няма да навлизам в подробности на примерите, които той даде. Ние изпитваме трудности, споменати от други депутати. Първо, когато, един деп... когато една агенция бъде създадена, тя е, има възможност да създаде нови постове, за да изпълни новите задачи, но тя не получава разрешение за това и трябва да съкрати персонала в рамките на това, което се нарича е, корекция на щатното разписание. Тази политика е опасна. От нас е, се очаква да помогнем за финансирането на агенциите инструментите за този подход все още не са на лице. Заедно с това, вие споменахте този проблем, предлага ни се да използваме командировани национални експерти и в рамките на борбата срещу конфликта на интереси ние не можем да използваме такива национални аспекти, за, да речем, за издаване на разрешителни за безопасност на автомобилите. И е, служителите на срочни договори не е най-доброто решение. Ние имаме нужда от инженери с 10 е, до 15 години международен опит с 3 с които владеят три езика. Специалисти в много тясна област. Не смятам, че много такива ще има много кандидати в рамките, които им предлагаме. По-нататък административните разходи за агенциите, казах и трябва, ще го потвърдя ние сме придирчиви по отношение на новия подход на финансовия регламент и правилника за служителите в насока на упростяване на правилата за агенциите. Както знаете, ние прилагаме всички правила за всички институции, всички изпитват трудности, не само малките агенции. Що се отнася до 40-часовата работна седмица – новите предложения за правилника за служителите. Много е просто. Трябваше да ни попитат за тези правила, но не ни попитаха. И затова се реши тези правила да се прилагат спрямо на. Що се отнася до 40-те часа, щяхме да сме щастливи, ако можем да работим само 40 часа на седмица. И това въжи за всичките ни служители. Мога да ви кажа, че е, служителите работят много повече от 40 часа. Що се отнася до другите коментари, мисля, че не можем да не се съгласим. Ще дам думата на Мортън, защото и той има какво да каже. Само два кратки коментара във връзка с е, това, което беше казано за ролята и мястото на агенциите в, рам... в семейството на европейските институции. Има нужда от сериозен напредък. Няма Европейския съюз няма общо виждане за общите задачи и за приноса на агенциите. Мисля, че разговорите ще се обогатят, ако имаме една ясна отправна точка. Е, мисля, че в е, държавите членки трябва да има по-добро разбиране за ролята на агенциите. Странно е, че повечето агенции са в държави членки, в столиците на държави членки, това е въпрос, който обсъждаме в тройката. Как, как да направим така, че да има по-добра информираност по сътрудничеството с, между Агенцията за правата на човека и Агенцията за равноправието на половете. Искам да кажа, че има сътрудничество по административни въпроси, като обществените поръчки, например. Има и сътрудничество по въпроси по същество. Така че ние избягваме дублиране на дейността, избягваме, разбира се, и е, противоречието в е, е, дейностите, които осъществяваме. Тъй като имам нужда от отговор на господин Призер, можем да преминем към доклада на Джовани за бюджета. Може би има ли двустранно въпрос? Ако агенциите могат да минат на гъвкаво работно време и не искам да се примиря с тези две изречения. С изречения. Молбата ми е това да бъде казано конкретно. Господин Пресар. You, eh, Благодаря, госпожо председател, по гъвкавото работно време. Предпочитам да предоставя на колегите да ни обяснят как се прилагат разпоредбите. Сега да се върна на контекста на предложението за проекто бюджета за 2014 година. в точка 23 на Междуинституционалното споразумение за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление има политическо споразумение между парламента, съвета и комисията. Там се казва, че длъжностите в щатното разписание на всички институции, органи и агенции трябва да се намали с 5% за срок от 5 години. Същото въжи и за увеличението на работната седмица, така че тя да стигне, да стане 40 часа, така че комисията направи своите предложения в съответствие с постигнатото споразумение има известно напрежение, ням, не мога да го отрека между бюджетните прерогативи и процеси и законодателните прерогативи и процеси. Много често вървим в една и съща посока, в други случаи има противоречие. И тръгвайки от тази отправна точка е ясно, че наличието на агенции, които са с а, различна история. Някои са създадени съвсем наскоро, други са създадени доста по-отдавна, други изпълняват нови а, задачи по силата на законодателни предложения. Очевидно е, че те имат различни потребности и за да се отговори на тези различни потребности, е ясно, че намаляването на персоналът няма да доведе до нищо добро. И за да се съкрати персонала в една току-що следена агенция с необходимия процент, трябва да се направят допълнителни съкръщения в други агенции. Мисля, че с оглед на това ние трябва да бъдем последователни и комисията следва насоките зададени в междуинституционалното споразумение. Няма разлика между агенциите и органите от гледна точка на източниците на финансирането. има проблем за агенциите, които се финансират от европейския бюджет. Там, както знаете, има призив за ограничаване на европейското финансиране. Решението е да се плаща такси от стопанските субекти. Тази такса е разход за стопанските субекти и таксата се изчислява по такъв начин, че да покрие част от разходите за дейността на агенциите. Има агенции, които са частично самофинансиране. Бяха дадени примери за някои агенции, чието задачи се разширяват. Тук чухме примери и бих казал, че по отношение на Агенцията за авиационна сигурност през 2013 година щатното разписание се разшири с 60 длъжности. И за периода до 2020 година за Железопътната агенция са включени нови задачи, това е отчетено и намира отражение в предвидения брой длъжности. Що се отнася до бъдещите потребности, госпожа Йенсен и госпожа Холмайер споменаха, че може би би било разумно да се мисли за сливането на агенции – чието предмет, между които има прилика в предмета на дейност. По този начин ще се постигне ефективност, така както изискват бюджетните ограничения. Има, всички ние сме длъжни понякога да се опитаме да примирим често непримирими неща. Ще спомена някои факти. Броят на агенциите се увеличи и сега те са 32. Процент на финансирането от Европейския съюз се повиши с 8% от гледна точка на разходите и 4% от гледна точка на, служителите. И накрая за отговора на, на отговора на въпроса ви за прехвърлянето от перо в перо. Комисията предлага за единия процент пренасочване да се намали брой на длъжностите в щатното разписание, да се увеличи щатното разписание на другите агенции и това да се прави само за свободните длъжности. С други думи, движат при... променят се не хората, променят се само броя на длъжностите. И бюджетните кредити също не се прехвърлят. Има ориентировачни подтавани във всяка функция. Комисията предлага ориентировачна разбивка по всяко перо и в рамките на тези тавани е, трябва да се осигури финансиране за всяка агенция. Вчера комисията предложи да се създаде нов е, орган съвет за оздравяване на банките, който, орган, който се добави към останалите агенции, но идеята е тези, тази агенция да се самофинансира. Под категориите би, е, биха били достатъчни, за да покрият разходите. Това е краткото обяснение. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Не мога да кажа, че това ни задоволява, но благодаря на всички за това. Не, не се предавам. Ако изглежда че, така, че се предавам, не е така. Благодаря на всички, които дойдоха. Разбира се, на тройката, която говори, но и на директорите, които дойдоха, за да слушат. И нищо не казаха, но вероятно са си помислили много неща. Катрин, Катрин може би сега се чувства особено засегната. Благодаря. Сега трябва да преминем към, към следващите точки от дневния ред, защото след обед няма да, няма да присъстват нашите докладчици. Сега ще трябва да се погрижим за проект на коригиращия бюджет. И то номер 4 и номер 5. Джовани. Юта, e, io farei un eh, breve rassegna dei... Благодаря, Юта. Аз накратко ще ви запозная с различните корекции, по които след това ще трябва да гласуваме. Вторият коригиращ бюджет, както вероятно си спомняте, датира отдавна на, на 7 май разговаряхме по този въпрос. Приехме да, да вземем решение на, на два транша, така да се каже. Но след приемането на многогодишната финансова рамка на 9 юли бе прият втори транш в размер на 7,3 милиарда е, евро. Съветът също така официално по ангажимент да обезпечи финансово още един коригираш бюджет в случай, че възникне необходимост да се освояват бюджетни кредити по разходната част до края на годината. Аз поне смятам, че такъв бюджет ще бъде необходим, имайки предвид, че ще трябва да се освояват кредити за приключване на финансовата 2013 И, и това все така ще бъде условие ние да гласуваме за многогодишната финансова рамка през есента. Та по този коригиращ бюджет е, напомням на колегите, че крайният срок за изменение и допълнение е 16 юли по обед, а на 5 септември ще гласуваме тук в комисия. И оттам нататък в пленарна зала през септември. Що се, това по втория, по третия коригиращ бюджет говорим за изменение на бюджета по годишния излижък, който се преразпределя над 1 милиард евро между държавите членки и пропорционално намалява техните вноски. Този коригиращ бюджет е, ще, ще, ще повлияе върху вноските на държавите членки по втория коригиращ бюджет, така че е, двата коригиращи бюджета фактически са обвързани. Предлагам да приемем предложението на е, съвета от 9 юли. Но и в това отношение е, имате възможност до 16 юли по обед да внасяте изменения и допълнения. На 5 септември гласуваме в комисията и пак през септември ще гласува и пленарната зала. И както ни напомни председателката, имаме четвърти и пети коригиращи бюджети. Четвъртият е по предложение на комисията за укрепване на щатното разписание на агенцията, която управлява Европейската спътникова система за геопозициониране. като нарастването на средствата тук се компенсира от съответните намаления в бюджета на комисията, а агенцията е, по геопозиционирането е поискала 20 щатни бройки за нуждите на Галилео. Sette мембри di staff del gabinetto. Sulla Corte di Giustizia mi permetto anche di sottolineare за съда се иска един, да се финансира един генерален адвокат и 20 други щатни бройки. Ние във всеки случай сме готови да подкрепим предложението на комисията, да, да преценим евентуалното финансиране на тези щатни бройки по бюджета през 2014 година. И по този четвърти коригираш бюджет, с крайния срок за изменение и допълнение е 16 юли. 5 септември за гласуване в нашата комисия и окончателно гласуване на, на сесията, на пленарната сесия през септември пети е, коригиращ е, бюджет, мобилизиране на средства от фонд Солидарност е, за Словения, Хърватия и Австрия около 14,6 милиона евро – Колегата, който се занимава с този специално въпрос, сигурно ще може да каже повече. Независимо от неотложния характер на, на, на този въпрос и политическата позиция на съвета възприета на 7 юни, общо взето положителна, за съжаление обаче съветът все още не ни е представил официално позицията си, така че няма да можем да гласуваме през юли. Не, не, не, не можахме да гласуваме през юли. Е, и следователно всичко се отлага за септември. Така че в комисията всичко ще се гласува в началото на септември, 5 септември, за да можем да внесем е, е, след това резолюциите на пленарно заседание. Толкова по коригиращите бюджети, ако председателката ми позволи още няколко минути, би казал нещо, което вероятно знаете. А именно не, неадекватностите, не, не, не, несъответствията на, на бюджета по е, платежните кредити е, поражда големи проблеми на комисията по финансирането на различни програми. И ние, е, на нас ни се натрупват много искания е, от комисията за прехвърляне на средства от едни редове към други – И в някои случаи се стига до а, начисляване на наказателна лихва при, при а, а, неизпълнение на платежното задължение. След това искат се 4 милиона се прехвърлят за, за програмата по е, оперативната съвместимост на Европейска държавна администрация.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 previsti nel eh, DAB 2 per... И още 10 милиона е, евро е, ще трябва да се е, намерят за покриване на плащанията от 2013 година. Независимо от, от този първи транш на 7,3 милиарда евро, което възлиза близо на 60% от потребности на програмата, пак към края на годината няма да стигнат парите. Su quattro linee di bilancio eh, След това имаме 17-та функция, е, която съдържа резерви по 4 бюджетни реда. под така наречения шенгенски резерв, е, е, спомняте си. Значи, заделили сме 97,8 милиона ангажименти. На 28 май постигнахме съгласие между парламента и съвета по законодателния пакет. И след като изслушахме колегите, които е, следят въпроса, е, вече са на лице предпоставките за е, освобождаване на шенгенския резерв, т.е. да може той да се освоява и ви приканвам, колеги, да гласувате за това. In questo caso parliamo di aiuti umanitari. È un DEC... Eh, така, след това по 18-ти е, хуманитарна помощ. 247,7 милиона под формата на ангажименти и 140 милиона под формата на разходи. И тук Липсата на платежни кредити в бюджета за 2013 по този ред представя сериозен проблем. И ние сме заявили, понеже става въпрос за хуманитарна помощ и в отговор на сериозния натиск на нашите колеги, особено от Комисията за развитието, с приемането на първия, първия транш на бюджета разполагаме с, с ресурси. Потребностите обаче са по-високи от, от това, което е предвидено в бюджета. Е, след това вътре има приоритети, например за Латинска Америка и за Азия – но е, е необходимо това прехвърляне да се приеме, имайки предвид, че ние по-спешност Европейският съюз и е, изплаща, е, изплаща значителни суми хуманитарна помощ. 19-тия ред отново е свързан с хуманитарна помощ. 15 милиона ангажименти, 8 милиона плащания – Anche in questo caso credo che per le ragioni umanitarie, per le... За Южна Африка специално. И аз мисля, че по хуманитарни причини би следвало незабавно да бъдат прехвърлени средствата. За разлика от това обаче, по, по плащане 21 с 28 милиона евро за инструмента за стабилност, имайки предвид, че там недостиг няма, предвид степента на освояване. 2013 е, година всъщност са освоени 42 милиона по-малко в сравнение с предвиденото от комисията. И аз е, ви предлагам днес след да гласувате за всички тези е, прехвърляния, тъй като ние всъщност се е, е, опитваме да кърпим. Това са много временни решения, но трябва да бъдат е, взети, за да могат да действат програмите за хуманитарна помощ и в помощ на, на хора остро засегнати знаете, в, в Сирия и, и, и другаде. Ето по тези съображения мисля, че не след обе трябва да гласуваме за. И аз изхождам от там, че ако, когато след обед гласуваме, ще гласуваме положително. Сега съвсем накратко имаме време за Фернандо. О, не, Емануел. Мануел, извинявайте. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu procurarei ser rápido. Uma constatação que é o costume. O Fundo de Solidariedade devia ser muito mais rápido e este que aqui é proposto para a Eslovénia, Croácia. Отношение на наводнението в Харватия, Австрия и Словения. Плащанията за тях бяха забавени. През октомври през октомври и ноември 2011 бяха тези събития. Ние постоянно изразяваме съжаление за това забавяне. Е, казваме, че това е от компетенция на съвета заради е, проекта за коригиращ бюджет. това ще изпълни а, изискванията. Словения е държавата засегната най-силно. Повече голяма част от брутния вътрешен продукт беше засегната. Двеста милиона евро са приблизителните щети, въпреки, че това доведе до 2 милиарда до 2 милиарда загуби за економиката. И така те могат да бъдат покрити. Платежната ставка 8 е милиона ще бъдат предоставени от комисията по глава 3б. Сумата не е толкова голяма и не би трябвало да отнеме много време, за да бъде предоставена. Мисля, че трябва да намерим начини и средства, за да осигурим помощ по-бързо, защото в противен случай ефективността, въздействието няма да бъде достатъчен, за да осигури, за да гарантира на европейските граждани, че европейските фондове ще се задействат на време и ще се погрижат за тях при бедствия. много на... Сега ще преработим списъка с ораторите. Джовани. Исках само да помоля председателката за обсъждане на точка 19 от дневния ред мерките за развитие на селските райони. Това не трябва да бъде обсъждано днес след обед. Гласуването в Комисията по земеделие ще бъде, ще бъде чак в края на септември, така че имаме време да го гласуваме и да го обсъдим преди това. Добре, задраскаме го от дневния ред. Благодаря. Преводачите дали ще ни дадат още 5 минути? Благодаря. Благодаря, ще се опитам да бъда кратка. Искам нещо да питам комисията по отношение на втората част, страница 2 от проекта за коригиращ бюджет. Първата част вече е прията, там има компромис по отношение на приемане на втората част. Изхождам от там, че комисията трябва да представи още един проект за коригиращ бюджет, в който е включена и втората част. Кога ще представите този проект за коригиращ бюджет и, и колко според вас ще бъде действителната сума? И въпрос относно бюджетните кредити, за които говори Джовани. Пет, което днес ще гласуваме днес. Аз разбира се ще гласувам за. Много от е, много. Ние се занимаваме с проблеми с плащанията, защото е, тези, е, този проект за коригиращ бюджет номер 2 не е прият на време или защото не предвижда плащания в бюджета през 2013. По отношение на процедурата за приемане на бюджета, няма да, този, тази сума няма да стигне сега вече имаме доказателство, че парламентът вече е предприел това, което поиска от комисията. Най-важното нещо е въздействието на този, про... този проект за коригираш бюджет 2 заради закъснелите плащането. Има забавяне на плащания към малки и средни привати и още по-лошо и това, което е неприемливо, не трябва да го забравяме, когато преминаваме през следващия преговорен проект за процес, извинете, за, за бюджет 2014, трябва да имаме предвид ограниченията на многогодишната финансова рамка. Господин Бенкович, моля. Реферирал би се на upravo ova izvješća koja... докладите относно Фонда за солидарност на ЕС и неговото мобилизиране, катастрофалните последици от през изминалите години, събитията в Словения, Австрия и Харватия. Що се отнася до Харватия, щетите надвишават 11 милиона евро и са засегнали 9 харватски региона, общини. Засегнат е живота на над 800 хиляди души. Това не е само регионално бедствие и това е втория път, в който Харватия се възползва от фонда за солидарност през 2010 и през 2011, тъй като като Комисията смята да мобилизира 14,6 милиона евро, 14 милиона от тях ще бъдат предназначени за а, Словения, а сумата за Австрия и Харватия ще бъде много по-ниска, но за първ път съм, се занимавам с такъв въпрос бюджет, в Комисията по бюджет. Искам да попитам, има ли възможност фондовете за Харватия да бъдат увеличени. Благодаря. Не знам дали господин Призер може да даде отговор или иска ли да даде отговор. Сега. Bitte. Моля. Благодаря, госпожо председател защо осъществяваме тези трансфери. Отговорът е, защото кредитите за плащания за бюджета 2013 година са недостатъчни и защото допълнителните искания за бюджетни кредити, кредити в коригиращ бюджет номер 3 все още не са пристигнали и за това, за да отговорим на най-спешните потребности, комисията се опитва да прехвърли недостатъчните бюджетни кредити за плащане от едно място на друго, за да могат да се решат най-неотложните проблеми. Ето защо комисията очаква първият, първата част на коригиращ бюджет номер 3 за момента коригираш бюджет номер 2, в който се искат 11,2 милиарда, е изменен от е, съвета. Очаква се да се приеме като изменен бюджет през септември и комисията ще представи своевременно оставащия транш и за тази цел ще може би ще трябва да промени разпределението в различните пера. необходима е цялата сума от 11,2 милиарда. Що се отнася до въпроса на господин Пленкович за Фонда за солидарност за Харватска, направена е оценка на сумите в съответствие с правилата на фонда и сумите ще бъдат приети своевременно. Много благодаря на преводачите, които работиха по-дълго, отколкото беше предвидено. На колегите жела и разбира се на преводачите. Желая приятна обедна почивка, добър апетит. Координаторите трябва да дойдат тук в 14 часа.